colleagues, um, it gives me great pleasure to introduce to you Dr. Mohamad. Уважаеми колеги, за мен е чест да представя доктор Мохамад Алджифри, заместник-председател на консултативния съвет Шура на Саудитска Арабия. Той е тук заедно с други членове е, от е, своята делегация, която посещава Европейския парламент. Както знаете, делегация на Комисията по външни работи посети Саудитска Арабия през февруари. Тогава бяха провеждани, проведени важни срещи на високо равнище за обсъждане на въпроси като економиката, правата на човека и е, други важни въпроси. Много добре познаваме ситуацията в Близкия изток в момента и в е, района на Персийския залив. Всички добре знаем, че Саудитска Арабия е една от е, основните сили в региона, която полага усилия да стабилизира положението и да се избегнат отрицателни последици. Има предизвикателства, с които всички се борим и някои от тях със сигурност, борбата срещу тероризма, търговията и прочие, това са също въпроси от общ интерес. Важно е да поддържаме диалог със своите приятели от Саудитска Арабия. Важно е този диалог да е открит, да е редовен. Положението в Сирия е повод за безпокойство за всички нас. Вместо да се вижда някаква светлина в края на тунела, нещата се осложняват все повече. Нещо, което има и своите, своите международни последици. Ирак е, е друга страна, за която се безпокоим. Разговарях с господин Алджи Фри за опита на румънските войници в Ирак. Йемен е друга страна с сериозен вътрешен конфликт. Позицията на Иран в региона не е без значение терористичната заплаха, която засяга всички ни, и цялостната нестабилност в Близкия изток и Северна Африка, която е близък наш съсед и нестабилността там е повод за безпокойство в Европа, а Саудитска Арабия има голямо влияние там. С голям интерес разгледахме амбициозните цели на визия 2030 година и предполагам, че в своето изказване, ваше превъзходителство, ще обърнете внимание на основните елементи от визия 2030 година. Заповядайте. Благодаря. Ще се а, изкажа на арабски. На арабски можете да слушате на 6 канал. Благодаря много, господин председател. Дами и господа, членове на комисията по външни работи на делегацията за Машрек. Дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, мир вам! Много се радвам, че мога да съм тук сред вас със своите колеги и да се срещнем за втори път в рамките на една година. През септември 2015 година вече бяхме тук и сме убедени ние, консултативния съвет Шура на Саудитска Арабия, е, че е много важно да поддържаме постоянна връзка, постоянен диалог и за това искам да ви е, предам най-добри е, желания от, и поздравления от вашите колеги в Саудитска Арабия. Саудитска Арабия работи активно с международната общност, за да се гарантира сигурност и стабилност. Предприяти са много политически инициативи в тази област и целта е да се инвестират съответните финансови средства, за да може да се постигне просперитет и стабилност във всички страни в региона. Продължаваме да финансираме инфраструктура, болници, летища, за да могат да се създадат работни места за гражданите. Младите са много важно. 70% от нашето население са млади хора и продължаваме да работим за създаване на нова инстра... инфраструктура е, за тези млади хора. Има големи финансови реформи и сериозна борба срещу корупцията въвеждаме електронно управление, електронна администрация, за да може да сме част от международното развитие в тази област. Работим в областта на частната собственост, на чуждестранните инвестиции, Целта ни е инвестициите да могат да създадат връзката между всички континенти. Освен това, за нас е много важно да се правят инвестиции в хората. Затова инвестираме в университети, сътрудничим си с всички университети и има хиляди саудитски студенти в университетите по света, включително и в Европа. По този начин е, гарантираме по-добро бъдещо сътрудничество е, между Саудитска Арабия и света. Е, реформираме институциите на държавата. По-рано продължителността на живота беше 37 години, сега е 70, по-рано на образованите бяха 95%, сега е 0%. По-рано жените не ходеха на училище, сега 55% от учениците са жени. Освен това, работим в консултативния съвет – и е, в Меджлис, е, в Шура има 150 е, жени, 35%. Саудитска Арабия работи и за сътрудничество с другите цивилизации. Имами от две големи джеми посетиха Ватикана – Целта е да се е, работим и за създаване на университет, насочен към насърчаване на междурелигиозния диалог в Европа. И за това сме инвестирали милиарди долари, за да подпомагаме различни страни, включително 95 страни, които са получили дарения от нас с цел насърчаване на междурелигиозния диалог. Моята страна е третата по големина, що се отнася до прехвърлянето на средства и работници и служители. Нашата страна реално е платформа за прехвърляне на работници и служители към други страни. Нашата страна е една от страните най-голям дарител на помощ за развитие в международен план. Уважаеми е, колеги, Близкият изток по-настоящем се сблъсква с проблем, не е свързан с религиозните убеждения, по-скоро конфликт между доброто и злото – много добре знаем, че Иран е страната, която ръководи страните, финансиращи тероризма. Последният доклад, последният американски доклад в областта показва, че Иран е ръководещата страна в групата страни спонсориращи тероризма и насърчаващи към тероризъм. В миналото живеехме в мир с Иран, но откакто в Иран има ново правителство, което вярва, че революцията, иранската революция трябва да се изнесе и на други места по света, започнаха сериозни проблеми в региона. в Иран се финансират е, терористични е, актове, които се извършват навсякъде по света. В Иран има задържани членове на Ал-Каида, които Иран отказва да екстрадира на Запад. Моята страна от 2012 година насам а, пострада от 100 терористични заплахи. Забелязвате ли, че в Иран а, 100 терористични атаки, а в Иран а, не е имало нито една такава атака? Не ви ли се струва това малко странно? Иран е страната финансираща тероризма. Саудитска Арабия пострада, пострада от тероризъм. Бяхме жертви на множество терористични атаки, но благодарение на своя капацитет в областта на сигурността и разузнаването успяхме да предотвратим 266 планирани терористични атаки срещу нашата държава. Сътрудничеството между службите за сигурност на приятелските страни помогна за преодоляване на тези заплахи. Благодарение на това успяхме да предотвратим толкова много атаки. И тук искам да отправя един призив към вас. Да обединим силите си, за да се борим срещу този наш общ общ враг. Всички сме в една лодка. Врагът ни е общ. Става дума за, бол... за болни хора. Това не е ислям. Това са хора, злоупотребяващи с исляма, за да оправдаят варварски актове. Знаем какво се случва в Сирия, знаем колко много бежанци се насочиха към вашите страни. Има ли в Европа бежанци иммигранти от Йемен? Има ли е, лодки, в които да са дошли е, йеменци, така както го правят сирийците? Всъщност Саудитска Арабия се грижи за хората в Йемен. Е, грижи се да се действа така, че да не се насочат атаки към болниците, към е, цивилната инфраструктура и там, където има въоръжени действия, те да са към, срещу военна инфраструктура. Целта е да се реагира на легитимния призив на правителството на Йемен в контекста на споразумението за съвместни усилия по отбрана между арабските държави. Сирия обаче репресията на режима отида отвъд всякакви граници. Използват се всякакви ужасяващи типове насилие, използват се оръжия, забранени международно. Това е най-голямата е, съвременна криза на човечеството. Хиляди загинали, 12 милиона бежанци, а международната общност мълчи. Саудитска Арабия посрещна 2 милиона и половина бежанци. Друг, нито една друга страна в света не може да се похвали с подобни е, усилия. За нас е, това не са бежанци, не ги разглеждаме като бежанци. Това са наши братя и се държим с тях като такива. Не ги настаняваме в гета, даваме им възможност да се смесят с нашето общество. 140 000 сирийски ученици и студенти учат в Саудитска Арабия, имат право на здравеопазване. Тези хора не се третират като бежанци. Освен това, един милион йеменци е, се намират на територията на Саудитска Арабия. Те са там дори от преди конфликтите в Йемен. Някои от тях е, са с нередовни документи и се правят усилия да се да им се издадат е, документи за редовен престой. Саудитска Арабия би искала да подчертая тук, че нашата съдебна система е независима и никой от чужбина не може да се намеси в функционирането на съдебната ни система. Прилагат се закони, които са приети в тази държава. И, закон... и изпълнителната власт не може да се меси в работата на съдилищата, нито законодателната. И тук искам да се спра на Американския закон за борба срещу спонсорите на тероризма. Ние сме против този закон, защото той може да има много тежки отрицателни последици в целия свят. Това може да създаде недоверие, нестабилност. И подозрения между страните. За нас е много важно Маджлиса на Саудитска Арабия да си сътрудничи добре с Европейския парламент. И тук мислим за перспективата в рамките на, на две, периода до 2030 година, в който възнамеряваме да насърчим развитието на търговските отношения и силно разчитаме на привилегированите отношения, които имаме с вашите страни от десетки години насам. Освен това, бихме искали да споменем и новата стратегия за развитие до 2030 година. В Саудитска Арабия е, стратегията предвижда сътрудничество с Европейския съюз и в тази област. И за това бихме искали да ви благодарим за сътрудничеството и помощта и да не забравяте палестинския народ, който страда, народ мъченик, и да се е, вземе предвид е, да се вземат предвид окупационните селища на палестинска територия. Палестинският народ е народ е, ощетен от всичките си права. народ, живеещ в огромна несправедливост, а той има право да живее независимо, в свободна държава, да отглежда децата си и свободно, автономно. И за това трябва да му помогнем. Благодаря ви, мир вам. Uh, сега ще дам на колегата Лион Мари, която е съпредседател на делегацията с Арабския полуостров, да коментират. Ще й дам думата, защото тя скоро ще трябва да се занимае с нещо друго. Давам ми думата, започвам на дискусията. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин заместник председател, ще се обърна към вас с вашата титла и искам да ви кажа, че Европейския парламент и делегацията, на която съм председател, ви поздравява най-сърдечно. Както видяхте по време на срещата председателства на господин Брок. И ние с Саудитска Арабия споделяме някои предизвикателства, като например войната в Сирия, войната в Йемен, конфликта между Израел и Палестина, както и някои настоящи и бъдещи предизвикателства, сред които тероризъм, миграция и нарастване на проблемите, свързани с миграцията поради увеличението на световното население, особено в определени зони, като Африка, например, където обработваемите земи са все по-малко. Също така сме изправени пред обедняването на енергийните източници, потребността от, от опазване на околната среда и потребността от вода. Саудитска Арабия е огромна страна и много богата страна. Тя, следователно, има много важна роля в този важен и деликатен регион. Тя е важен партньор за Европейския съюз, но може да бъде партньор само ако между нас съществуват условия на доверие. Ето защо е много важно диалога с Саудитска Арабия и нашите институции да е по по-начесто. Затова се радвам изключително, че сте тук днес, както ни посетихте миналата година и както скоро нашата делегация ще ви посети в Ряд в идните седмици. И така, моят въпрос е следния. Конкретно как смятате, че можем да задълбочим познаването ни за други, както сред членовете на парламента, така и сред общественото мнение. Нашите култури и общества се различават. Различават се и нашите законодателства, но смятам, че имаме много какво да научим едни от други. Имаме много какво да направим заедно като усилия, за да бъдем ефикасни. Съществуват редица добри практики, които можем да развием. Саудитска Арабия беше една от първите страни, която предприе действия срещу радикализацията на младите хора, които стават жертва на екстремисти, конкретно Даеш. Бихте ли казали докъде сте стигнали с това днес? Какви действия сте предприели конкретно? Говорихме също за това, което правите за беженците. И мисля, че би било от интерес за нашата комисия да чуе какви са проектите ви, за да подпомогнете някои африкански държави в тяхното развитие и по този начин да предоставите на населението им и в частност на младите хора перспективи за бъдещето. Така че имаме много общи теми, които са едно голямо предимство за нас и за това много се радвам, че днешната среща се осъществява днес, въпреки че, както каза председателя, трябва да се върна скоро в Париж за важна политическа среща. Председателя. Благодаря, господин Холуит има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм координатор за групата на социалистите и демократите. Също така съм председател на работната група на нашата комисия за Близкия източник и Северна Африка. Искам да ви пожелая добре дошъл на днешното заседание. Освен това водих преговорите по резолюцията, свързана с вашата страна и Йемен. Имах възможност да представя три елемента на дипломатическите ви представители, но конкретно в политическия спектър тук от моя страна, от името на моята институция, мога да кажа, че уважаваме и оценяваме високо отношенията ни с вашата страна и с съвета, който представлявате. Това са отношения базирани на желанието за партньорство, за базирани на взаимното уважение и ние осъждаме всички терористични прояви. Не проявяваме никаква симпатия към тероризма. И когато има важни въпроси, трябва да ги обсъждаме заедно, като изхождаме от разбирането, че имаме силна връзка с сътрудничество и споделяме много интереси. И разбира се, имаме и различни е, интереси понякога. Също така, като докладчик по доклада за Иран, трябва да кажа, че този парламент не е про-Саудитска Арабия и анти-Иран. Ние за, се застъпваме за суверенитета във вашия регион, за сигурността в региона, където живеете. Така че не ние трябва да проповядваме как да осъществявате отношенията си с други страни в региона. Ние зачитаме вашата позиция, но също времено признаваме, че съществува поляризация. Вие твърдите, че тя се, се че се основава на религията и това има зловреден ефект върху целия регион. Затова ви питам, какво ние като Европейски съюз можем да направим, за да намалим поляризацията и ескалирането на напрежението между Саудитска Арабия и Иран. И ви обещавам, че ще работим с вашата страна и с Иран. Това са интересите ни. Ние искаме да превъзмогнем поляризацията, да подкрепяме сигурността и да сложим край на всички е, намеси извън суверенни граници, които, е, са, които уронват сигурността. И стигам до Йемен. Моята политическа група и е, този парламент не поставя под въпрос правомерността на искането на Йемен, но с цялото ми уважение сме поставили под въпрос дали хуманитарното въздействие на действията от коалицията е, не е диспропорционално. Над 4200 цивилни граждани са загубили живота си от март месец миналата година. В събота имаше нападение върху едно погребение, което според ООН е може би представлява военно престъпление. Така че не мога да разбера какво, какъв е смисъла да се напада едно погребение, а това е само един пример. Имаше нападения над училища, болници и така нататък. Така че, ембаргото тук не цели вашата страна конкретно, а се признава, че страданието в Йемен е твърде голямо и трябва да му се сложи край. И използвам възможността от днешната среща, за да го кажа. Благодаря. Благодаря господин Холит. Сега ще е, ви помоля да изслушате отговорите на негово превъзходителство на първите двама колеги, след което продължаваме с останалия списък изказали ли се. Ваше превъзходителство, имате думата. You, And, uh, Благодаря, господин Холуит. Оценявам въпросите ви и ще започна от последния въпрос, който зададохте. защото е, това е един много актуален въпрос. Въпроса за Йемен. Нашата страна за... изрази съжалението си за случилото, си, случилото се. Незабавно след това заявихме, че с е, САЩ ще проведем разследване относно събитието. Съгласен съм с вас тук и според това, което съм чул до тук, няма конкретни доказателства, че е, автор на това на този инцидент е коалицията. Но разследване ще се проведе и това е официалната ни позиция. По отношение на войната в Йемен и жертвите, Това е много сериозен проблем. но бих искал да привлека вниманието ви, че не всички жертви са в резултат от действия на коалицията. А цялата страна е станала заложник И тук а, има оръжия, танкове и други е, въоръжени. Е, цялата страна е станала заложник на безотговорни хора, като например сваления президент с а, неговата гвардия пре, взема отново страната президент Абдула Асали. И ние работим с Организацията за сигурност и сътрудничество, за да помогнем на Йемен, който е, е избрал едно законно правителство. Има бунтове срещу това правителство и сега страната е държана за заложник. Но не можете да ни обвинявате за всички жертви. Когато Саудитска Арабия говори пред съвета на сигурност, ние бяхме много искрени. Казахме, че не може да се отрича, че жертви има, но трябва да се види какво правим в действителност. Използват се много напредничави оръжия, които са изключително прецизни това използваме ние и нашите цели са само военни инфраструктури. Дру... Знам, че има и други страни по света, които знаят за нашите действия. Така че ние не го правим самостоятелно. Ние спазваме професионалните и, стан... и международни стандарти за определене на цели на нападения. Дори когато те са поставени под въпрос, ние се опитваме да гарантираме, че в целите, към които се насочваме, нямат цивилни. Защото понякога се случва, че дори когато се насочим към цивилни инфраструктури, в близост до тях, им, а, до когато се насочваме към военни инфраструктури, в близост до тях има цивилни инфраструктури. Това са фактите, не си ги измислям и международната общност ги познава. Ситуацията не е като в а, Сирия, където се изпращат най-модерни самолети и се пускат бомби и стотици хиляди хора загиват ежедневно в Сирия. Ние защитаваме и нашите граждани. Не, не поехме този ангажимент в е, Йемен поради друга причина, а поради това, че нашата нация е под нападение. И съм сигурен, че и ако и една страна в Европа е заплашена или нападната. Трябва да кажа, че при нас имаше три нападения 2009, 2011 и 2014 и 2015 година бяхме нападнати. Всеки път се въздържахме от влизане в въоръжен конфликт, защото той е скъпо струващ от всяка гледна точка. Но има йеменски градове само на 200 км от наши градове и те лесно могат да бъдат достигнати. Имаше нападения върху тях които бяха засечени. И не се радваме, че взаимаме участие в тази война. До последния момент се опитвахме да постигнем мирно разрешение и на последната ни среща имаше призев, призив да се дадат оръжията на неутрални участници или да се използва посредничеството на международен партньор на международна сила. Това беше предложението. Ние казахме, ще ви оставим на спокойствие, за да разрешите проблемите си, но същевременно не можем да не признаваме, че проблем има и последици от него има. Но ако имате отговорна нагласа към сигурността на вашата страна, не можете да оставите друг да напада и да унищожава страната ви. Такава е ситуацията. В момента полагаме всички усилия, за да се избегнат човешките жертви, но така или иначе Саудитска Арабия не бива да бъде обвинявана за всички жертви. По отношение на останалите ви въпроси, Например, какво може да направи Европейския съюз за отношенията между Иран и Саудитска Арабия? Тук мога да кажа собственото си мнение и като член на парламента. Европейския съюз може да повлияе на Иран не с заплахи, а с аргументи, за да се избегне подкрепата за терористични организации. Хизбола официално заяви, че бюджета им се предоставя от Иран. А вие сте определили, че Хизбола е въоръжена терористична организация. Така че, разбира се, от това, че Иран подкрепя терористична организация. И мисля, че вие имате какво да направите и да кажете, за да пред да отвратите е, това Иран да предоставя да, и да подкрепя е, терористична организация. Какво се случва в е, е, Иран? Иран има оръжие и в е, Саудитска Арабия чрез е, Хизбола. Обеден съм, че знаете тези неща и ние никога не сме имали въоръжена намеса или намеса в която и да било друга организация в някоя страна. Нашия министр на външните работи каза, че ще приветства Иран, защото ако сме приятели с Иран и разрешим проблемите си с Иран, тогава в Близкия изток положението ще се подобри значително средствата ни могат да се инвестират благоприятно и всъщност по-настоящем нямаме много средства. Вие казахте, че ние сме една богата страна. Не сме богата страна. 200 милиарда реала е, е нашият е, държавен дълг. Това са данни от август. Цените на петрола намаляват, доходите ни са намаляли с две трети, така че, както си представите, ние в момента използваме резерва си. За е, щастие имахме а, заделени пари, защото в момента има проекти, които се осъществяват като например строителство на болници, на ЖП инфраструктура. Знам, че има и европейско участие в тях. Испания участва в строителството на ЖП линията между два града от 3000 км. Така че, уважаеми членове, ние искаме да има мир моля да ни повярвате за това. За това сме тук пред вас, за да ви покажем, че ситуацията в Близкия изток не засяга само Близкия изток. 6-7 месеца преди да почине, крал Абдула каза, че тероризма е за богатство, не е за религи, религия, ислям, християнство и други. Става въпрос за злото сред хората. И ако имате доказателства, че се подкрепя тероризма, то тогава трябва да се противопоставяте. Не искаме да се съюзявате с, с нас или да се изправите срещу нас или срещу Иран. Искаме просто да имате ролята на един посредник, да улеснявате е, диалога, за да може да имаме мир между различните държави и председателя. Благодаря. Продължаваме с останалите изписали се изказване с господин Кулзо. Президенте. Благодаря, господин председател. Не споделям това разделение на зло и добро на глобално ниво. Това, което ни обединява, е хартата на Обединените нации. Аз разбира се, че подкрепям усилията за мир, но вие и Иран взаимно си хвърляте обвиненията. Едно нещо, което казахте, беше много положително, а именно за дипломацията и за ядреното споразумение с Иран. Това беше добър знак за международната общност. Но тук веднага трябва да добавя и следното. Видяхме а, как Саудитска Арабия извърши нападението в Йемен – вмешателството на вашата коалиция в САНА също ни е известно. Но вие казвате, че в случая не е имало какво друго да направите и случилото се не е било военно престъпление. Използването на оръжие, което е забранено според международното законодателство, не е малко. Също така финансирането на екстремистки групировки от страна на Саудитска Арабия е нещо, за което усилено се говори. За това ще ви попитам какво прави Саудитска Арабия за мира във вашия регион и в Йемен и как ще отговорите на обвиненията на международната общност? Благодаря, колеги. Господин Джефри, е, мога ли да отговоря веднага? Господин Кузъл, уважавам мнението ви. но не съм съгласен с вас, както и вие казахте, че не сте съгласен с мен. Аз говоря, изхождайки от собствената си гледна точка, което смятам за един правилен постулат. Не съм тук, за да ви представям контра истини. Казвам ви какво правим и казвам, че имаме желанието да си сътрудничим с вас. Вие тук сте членове на парламента, аз също. Така че трябва да вървим в една посока, за да помагаме на нашите страни и народи, защото заплахите стоят пред всички ни. Така че не е удачно да сме на противникови позиции. Съгласен съм, че може и да не сте съгласни с мен. Добре. По отношение на Бахрейн. Страните от съвета за сътрудничество на залива са обвързани от споразумение за, за отбрана, сякаш са една страна. Така че ще ви помоля да проверите отново казаното от вас, защото Саудитска Арабия не се е намесила в вътрешни работи на една страна. Ако е имало намеса, тя е целяла защита на цивилна инфраструктура, защото е, правителството на Бахрейн беше неспособно да го направи. Саудитска Арабия не участваше в е, протестите, следователно няма вмешателство в вътрешните работи на Бахрейн. А по отношение на погребението, което споменахте, което беше бомбандирано, съжаляваме за случилото се и изразих, изразихме това съжаление, но позволете да ви обясня как функционираме ние и как се осъществява сътрудничеството. Нямаме какво да крием. Попитахте какво смята да направи Саудитска Арабия за мира. Ние сме заедно с вас. Предприемете действията, които възнамерявате да предприемете и ние ще ви подкрепим. Ще бъдем наравно с вас. Всичко, което цели постигане на мир, ще е приемливо за нас. Саудитска Арабия, дори когато говорим за Сирия и конкретно ООН и преговорите в Женева, първия кръг от преговори, когато ООН е събра около масата всички фракции от сирийската опозиция, Саудитска Арабия подкрепи ООН. Вие отправяте обвинения, но те не са подплатени. Тук не мога да отговоря на такива обвинения. Зачитам мнението ви, но това, което мога да кажа, че Саудитска Арабия е с вас, с Европейския съюз, защото ние сме една миролюбива страна. Приветствахме успехите в ядрените технологии и по отношение на ядрената програма на Иран. Поздравяваме ви за този успех, но и самите ние не сме се опитвали да произведем ядрено оръжие. Това трябва да е едно доказателство за нашата добронамереност, защото разполагаме с познанията и е, техническите капацитети, за да го направим. Това трябва да е доказателство, че Саудитска Арабия да е мирна държава. Председателя, благодаря колеги. Четирима колеги още са се записали да се изкажат. И е, ще ви дам, е, ще дам думата на господин Луначек и другите записали се е, да проявят разбиране, за да дам думата на господин Кан, който ще трябва да ни напусне по-рано. След това госпожа Луначек, господин Боргецио и другите записали се. Ако сте съгласни, господин Кан ще се изкаже първи. Благодаря. Господин Кан, имате думата. Благодаря много, господин председател. Имам на е, своите отговорности в Комисията по бюджета, така че благодаря на колегите за тази възможност. Благодаря е, много на него превъзходителство господин Мохамед Алджефри, че е тук е, също така. Искам да подчертая колко а, важна е позицията на Саудитска Аравия. А, много бяхме впечатлени от това, което казахте а, за усилията положени в страната по отношение на продължителността на живота, образованието на жените, грамотността като цяло, но има някои въпроси, които искаме да повдигнем. Първо, какво е наблюдението на военните сили, за да сте сигурни, че се свежда до минимум цивилните жертви? И второ, каква, какви са усилията в областта на хуманитарната помощ във връзка с случващото се с, в Йемен? Второ, слушам това, което казвате за беженците. Изглежда това не се знае достатъчно. Много често тук в Европейския парламент се чува, че страните от Персийския залив не правят, не поемат своята част от отговорността за беженците. И накрая, във връзка с напрежението между Иран и Саудитска Арабия, тук много се безпокоим тези политически напрежения да не се превърнат в религиозно мотивирани напрежения. И така, какво може да бъде направено, за да се подобрят отношенията между Иран и Саудитска Арабия? И накрая, говорихме за тероризма, но често се казва тук, че а, Софитите и лахабите са част от Даеш. Какво се прави а, по този а, а, въпрос и какво се прави за, за засилване на сътрудничеството с тази важна страна? Шукран Сейд Хан. أبدأ بآخر سؤال. Благодаря, господин Хан. Ще започна от последния въпрос, който зададохте. Няма микрофон а, за оратор. А, нека първо да кажа следното. Деш се появи в Ирак след оттеглянето на американските военни сили. От 30 години Саудитска Арабия е, води една и съща религиозна политика, която не се е променила от 300 години насам. И тук трябва да кажа нещо. Охабитите Um, изповядват а, а, религия, която не е достатъчно добре а, позната. Не е много ясно каква е дефиницията. Можете да разговаряте с всеки един от тях и да кажете как дефинирате лахабизма и той не може да, да даде ясно определение. така че не трябва да се говори за лахабизъм и така нататък. Трябва да се говори за една религия, е, исляма, която е, съществува от хилядолетия, която е, е дошла благодарение на пророкът Мухамед, който е побратим на всички пророци, които са го предшествали. Всъщност ние почитаме всички пророци. Мойсей, Исус, Авраам. Това са все пророци, които почитаме и в чиято святост вярваме. Тази сутрин прочетох своите дневни стихове от Корана. Ще цитирам един от тях. Ако убиеш един човек, все едно убиваш цялото човечество. А ако дадеш живот, ако защитиш живота на някого, това означава, че защитаваш живота на цялото човечество. Това е по същество този стих от Корана. Както сигурно знаете, Коранът е важно значение в важни моменти от историята. Някои твърдят, че Исляма призовава към насилие. Но това са неоснователни твърдения. Затова трябва да се върнем отново към Корана и стиховете от него – И там ясно е казано. Убиеш ли един човек, убиваш цялото човечество. Така че не може да се твърдят подобни неща нито за лахабизма, нито за исляма. Що се отнася до различните типове ислям. Една лекарка не си, която е педиатърка и е шиитка, е изразила своята позиция. По темата близо 100 хиляди студенти и ученици има у нас. Голяма част от тях са шиити, така че при нас няма никаква дискриминация. Всички са равни пред върховството на закона в Шура, в консултативния съвет има жени, мъже, сунити и всички останали а, вероисповедания. МВФ и Световната банка а, наскоро имаха срещи с наши представители. А, колегата ми, който ръководеше срещата, беше генерален директор, изпълнителен директор на една голяма банка в Саудитска Аравия. И там бяха представени и сунити, и шиити. Така че неправилно, погрешно ни обвиняват. И не е толкова трудно да се установи истината. Защо само четете някакви доклади? Елате при нас, добре сте дошли, за да видите истината. Това, което се твърди по медиите, не е вярно в нашата страна. Ние сме започнали от нищо, от нулата. Хората бяха а, овчари, живеех изключително бедно и а, сега сме достигнали степен на развитие, в която при нас са някои от най-добрите болници, най-добрите университети и е напълно погрешно да се твърди, че има дискриминация срещу младсинствата у нас. Госпожа Луначек, благодаря. Господин председател, Ваше превъзходителство, аз съм член на групата на Зелените, член на Европейския парламент и високо уважавам нашата роля като парламентаристи когато имаме гости като вас тук днес, да разговаряме за важните теми, да говорим за разликите, да зачитаме разликите. Аз съм се занимавала с правата на човека дълго време. и съм заместник председател на Европейския парламент, отговорен за мрежата за наградата Сахаров. Ще изчакам. И така, като председател заместник председател на Европейския парламент, отговорен за наградата Сахаров, наградата на Европейския парламент за свободата на мисълта. Ще спомена, че Рейф Бадави, е, гражданин на Саудитска Арабия, беше е, възнаграден с тази награда миналата година, е, който човек е възползвал се от правото си на свобода на словото. Той е казвал, той е се борил за правото на мирно съществуване на всички малцинства, борил се за правата на жените. Вече три години той е в затвора. И от името на комисията по наградата Сахаров, моят въпрос към вас е кога ще бъде освободен той? Вторият ми въпрос е свързан с правата на жените. Е, радвам се, че отскоро жените са допуснати до местното самоуправление във вашата страна. Но кога ще получат жените равни права във вашата страна? Като равнопоставени е, човешки същества, да могат да карат кола, да пътуват самостоятелно, да получават е, да бъдат назначавани и наплатена работа без ограничения, кога ще бъдат отворени всички обществени сфери, за жените. Това е по правата на човека в Саудитска Арабия. След това искам да се занимая и с някои геополитически въпроси. Споменахте някои въпроси, с които съм съгласна и аз. Например, критиките към някои държави членки на Европейския съюз, които участваха в намесата в Ирак преди 10 години, заедно с Съединените щати съм, да, този тип а, критики са критики, с които и аз съм съгласна, както и други колеги в Европейския парламент. Но това не означава, че бих се съгласила с начина по който описвате това, което се случва в Йемен в момента. Няколко от колегите вече засегнаха темата. Военната коалиция, която вие ръководите, това е информация от Human Rights Watch, провежда множество атаки, които нарушават международното хуманитарно право има непропорционални по мащаб бомбардировки от въздуха, които са довели до това, че много хора цивилни са пострадали или загинали. Имаше погребения, при които имаше жертви. Готови ли сте да подкрепите международните усилия за разследване на този тип инциденти в случаи, в които са участвали и вашите военни сили? бихте ли приели международно независимо разследване на тези инциденти? За Иран. Съгласна съм с някои от колегите тук, а и вие сам казахте, че Бихте и искали да имате добри е, отношения с Иран, бихте искали тези отношения да функционират по-добре, защото сте съседи и живеете в един и същи регион. Какви са стъпките, които вие предприемате в тази област и как можем ние да ви подкрепим, за да може да се разсее това тежко враждебно напрежение между Саудитска Арабия и Иран? И последен въпрос. Току-що прочетох, че Конгреса на Съединените щати е отхвърлил ветото на президента Обама на закон, който казва, че членове на жертви от атентата от, 9, от 11 септември 2001 година могат да съдят вашата държава ако смятат, че тя е свързана с атаките. Изчакайте, мога ли да отговоря? Много бяха въпросите. Няма микрофон за оратора. they are very important questions. Благодаря ви за въпросите. Много важни, много ам, високо ги ценя. Ще отговоря първо по а, а, закона, който вие споменахте, закона Яста. Този тип твърдение за връзката с атаката от 11 септември е отхвърлено от всички разследващи комисии, ФБР, ЦРО, съдилищата в Съединените щати. Няма връзка с тази атака. Саудитска Арабия няма такава връзка. Второ, е, е, ЦРУ има доклад, който бил публикуван, че Хади Чек е декларирал, че първоначалният план на атаката от 11 септември е да не се включват граждани на Саудитска Арабия, но това решение е взето последната минута от Осама Бин Ладен, който знае, че единственият начин да се унищожи добрата връзка между мисиоманите и западния свят е да се унищожи връзката между Саудитска Арабия и Съединените щати. В последния момент бях, са били заменени различните предвидени участници от различни страни с 15 граждани на Саудитска Арабия. Това е, е факт, който е установен, който е публикуван. Можете да прочетете доклада. Законът, прият от Конгреса на Съединените щати, въпреки ветото на президента и въпреки позицията на държавния секретар по отбрана и по е, държавния секретар по външни работи е знак, е, че е, ще се предприемат действия, които да нарушат отношенията между двете страни. И тук говоря на английски, защото е много важно всички да го чуят. Това е нарушение на международното право, на отношението между нациите и на економическите отношения по света. В момента, в който се наруши суверенитета на държавите, се е, създават а, условия всевъзможни страни да, пред, да приемат подобни закони и да започнат подобни дела. Това е нашата позиция, която ясно заявихме чрез Министерството на външните работи и се надяваме, че след изборите, тъй като сега е година на избори, много важна година в американската политика и се надяваме след изборите темата да се преразгледа. Сега, що се отнася до Иран? Накратко. Що се отнася до това, какви са начините да се е, провеждат добри отношения с е, Иран? Ами, начинът е един. Иран да спре да подкрепя насилието и да е, престане с експансионистските си намеления към региона. Не е възможно да се живее в мир с една страна, която има за цел да завладее региона. Те го казват. Съвсем открито казват, че вече имат пълно влияние върху четири страни в региона. И какво ние да станем петата такава страна? Не. Искаме мир, но не искаме мир, в който да сме жертвите и ние да плащаме цената. Затова трябва да се положат усилия да се убеди Иран да не се меси в работите на други страни. Ние не се месим в вътрешните работи на Иран. Хайдер Алхабади в Ирак. Саудитска Арабия не се месеше в вътрешните работи на Ирак говорим за международна коалиция и не е била прилагана и не е имало военни сили на Саудитска Арабия в Ирак. Министър-председателят на Ирак го е заявил. Сега, що се отнася до погребалната церемония? Както казах, изключително а, сме обезпокоени от случилото се и има комисия за разследване на инцидента съвместна с Съединените щати и се надявам, че е, е, ще дадете своето доверие на е, всяка една такава комисия, в която са представени Съединените щати. и нейните заключения ще бъдат публикувани по обществено достъпен начин и съответните санкции ще бъдат предприяти. Що се отнася до господин Раев и правата на жените? Ще кажа следното. Ние вярваме в разделението на властите. Изпълнителна власт, законодателна власт, съдебна власт. Това, тези въпроси, които повдигате за господин Раев, са въпроси свързани с съдебната власт и ние не можем да се месим там. Това са решения на съда. Консултативния съвет няма право да се меси в дейността на съдилищата в нашата страна. И това, което е направил господин Бадали, всъщност е едно, една провокация в нашата страна, може, която може да се отрази отрицателно на вярата. И ако съдът е решил да го осъди, тогава той трябва да си излежи присъдата. Господин Бадауи много добре познава ценностите и е, е направил това, което е направил в пълно съзнание, че го прави. Съдът е взел своето решение и изпълнителната власт, както и законодателната власт, нямат право да се месят. Е, трябва да се съгласите с мен, че съдебната власт трябва да е независима. В крайна сметка така се действа и у вас. Никога не сме идвали тук да ви кажем, че нещо противоречи на едно право или на друго. Работата на съдебната система е независима и трябва да се уважава. Такива са вътрешните правила в нашата държава. Имаме вътрешни правила. що се отнася до член 19, мисля на Международната конвенция за правата на човека, в него се твърди, че правата на човека се зачитат по начин пропорционален на ценностите на съответната държава и че е недопустимо да има нарушение на нормите и ценностите на съответната държава. На... Аз не мога да дойда тук в Брюксел и да си правя каквото си искам и после да кажа ми това са си моите лични убеждения. Саудитска Арабия се развива добре, постигнали сме немалко. Колегата ми, доктор Инхат, може да а, говори по темата за жените, ако позволите, господин председател. Сталдо мистер Боргецио. Господин Касталдо и още един записал се за изказване. Ще чуем въпросите едновременно. Защото вече с 20 минути надхвърлихме графи. Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Благодаря на Ваше превъзходителство за това, че днес отделихте време да ни посетите и да проведем този важен разговор във връзка с важната роля, която играе вашата страна в Близкия изток. Този факт е всеизвестен. От особено значение е, че провеждаме дискусията тук в условията на взаимно уважение и пълна откритост. За съжаление, не съм съгласен с много от нещата, които чух днес и искам да ви задам въпрос в връзка с темите засегнати и от колегите, които а, зададоха въпросите, например, с миналогодишния носител на наградата Сахаров за джаста, законът срещу под, онези, които подпомагат тероризма. Все пак имаме общ враг и това е тероризмът. За да се борим с него, трябва да реагираме ефективно и тази реакция не може да бъде чисто е, репресивна. Трябва да бъдем активни и да започнем от причините. Причините за това тероризмът да става силен. Причините за това да бъдат засягани да бъде засягано цивилно население, което е невинно. А кое, кои са корените? Това е финансирането на тероризма. В САЩ са проведени съответните проучвания, има и съответното законодателство. Мисля, че и ние тук в парламента имаме еднакво право да се изказваме. Господин председател, не ми казвайте да съкръщавам. Не може дебатът да бъде вечно монополизиран от големите политически групи. Имаме по три минути, всички сме равни като депутати. Та, исках да ви кажа, че вече не веднъж е доказано, че до ден днешен има частни лица, които подкрепят терористични организации. Тук говорите за Даеш, но можем да споменем и Алкайда и други организации. Така че е важно да поговорим за законодателството в страните от Персийския залив – направено ли е достатъчно по отношение на законодателството, примерно за банковата тайна? Не е ли необходимо да се направят още няколко стъпки напред, за да се премахне подкрепата за терористически, терористични групировки? И един въпрос за Сирия и за Алепо. Вие казвате, че ситуацията там е ужасна и че трябва да се сложи край на страданията на този народ, преди всичко на цивилното население. Какво смятате да направите? Казвате, че сте приели милиони и половина бежанци. Лично аз съм изненадан. За пръв път чувам, че Саудитска Арабия е приела бежанци. Може би съм напълно невеж и не съм научил. Но моля ви, кажете, има ли официални данни за това, което вие казвате, данни на международни организации, защото аз не съм срещал. И две думи за Йемен. Там се полагат големи усилия, за да се предпазва населението. Там има годи... милиони и половина гладуващи деца милиони хора се нуждаят от хуманитарна помощ. Има ли при вас някакъв вътрешен дебат по този въпрос? Наясно ли сте, че стратегията ви не е оптимална, след като има такива последствия? Господин Боргезио. Благодаря, господин председател. Аз съм член на делегацията за държавите от Персийския залив. Благодаря на негово превъзходителство за отзивчивостта, която е проявявал и неведнъж към нас. Единственото, което бих искал да добавя е, че може би прекалено много се доверявате на Европейския съюз. Искам да се възползвам от възможността и да ви попитам какво конкретно прави Европейският съюз за решаването на проблемите. Разговарям с различни хора, но за сега не разбираме каква е ролята на Европейския съюз в сирийската криза. Много съм любопитен да чуя вашата преценка, защото вие сте важен регионален играч, представлявате е, изключително важна страна. Зарадвах се да чуя, че слагате исляма в кавички и е, говоря за исляма, зад който се крият терористичните организации. Искам да ви попитам, ваше превъзходителство, следното, защото на Запад много рядко се чува гласът на истинския ислям, гласът на представителите на тази религия в чист вид. Чел съм доста добри доклади за връзките ви, за тесните ви връзки с Египет, за работата ви в областта на хуманитарната помощ. Това са все новини, много важни за обществеността в моята страна. Четохме за един младеж, който е изпратен от Организация за помощ в Египет, изчезнал, не е ясно какво е станало, не е ясно кой го е изпратил. Има ли, питам ви всичко това, защото искам да попитам дали мислите за промяна на хуманитарното законодателство. А сега за Йемен. Доста лицемерие се проявява, когато се говори за човешки права. Води се война. При, във военно време няма защита на човешките права. Не можем да обвиняваме тази или онази страна в нещо подобно. Навсякъде, където се води модерна война, не се спазват човешките права. Как мисли вашето правителство? Има ли мирна перспектива за Йемен? Как да реагираме на всеобщата загриженост по отношение на спазването на човешките права? Сега разговаряме откровенно с вас. Какво възнамерявате да правите? Какви са плановете на вашето правителство? Ваше превъзходителство, имате думата. Благодаря. Ще започнем с отговор на въпросите на господин Касталдо. относно финансирането на тероризма. Саудитска Арабия е една от страните в коалицията, включваща Саудитска Арабия, Италия, САЩ. Това е малка група, която иска да проследи финансирането на тероризма и изпирането на пари. Така че в рамките на коалицията е оформена тази малка група за борба срещу Даеш и Саудитска Арабия е част от тази група. Ако ви интересува в най-малки подробности какво сме направили по отношение на развитие, надзор, проследимост на фондовете в е, Саудитска Арабия, за е, когато има подозрения за финансиране на тероризъм, ще ви кажа, че тук е, сме пред една от най-развитите и прецизни системи за международни парични преводи. Невъзможно е да се прави паричен превод в чужбина чрез електронно банкиране. от една сметка в друга, без да се посочат конкретните причини, основания за банковия за превод. Говорихме и за закона ФАТКА. Това е американския закон, предвиждащ проследяване на банковите преводи, за да се открият източниците на финансиране на тероризъм. И в резултат от това стана ясно, че тероризъм не се финансира от Саудитска Арабия, нито отвътре, нито отвън по и посредством Саудитска Арабия. Относно казаното ви за Алепо, смятам, че в Сирия са се намесили големите сили, великите сили Русия, САЩ а ние сме казали, че ще участваме във всички усилия, целящи да сложат край на кланетата и насилието в Сирия, независимо и от използваните способи. Ние не сме с нито една страна, ние сме на страната на сирийския народ и сме срещу онези, които системно извършват кланета и убийства. Ние сме за ние работим за сирийския народ. Господин Касталдо, цифрата за сирийски бежанци, които са в Саудитска Арабия, казвате, че ви изненадва. Съвсем правилно и това е наша вина. Не сме съобщавали достатъчно тази цифра. Ще я оповестяваме все повече и, и в речта на, на наследника на в Саудитска Арабия пред ООН. Той е и министър на външните работи и той спомена тази цифра. Можете да направите проверките и да видите, че това е точната цифра. Но тук трябва да внеса уточнение, че ние като араби не се отнасяме към събратите ни араби като мигранти или бежанци. Ние им даваме възможността да дойдат нашата страна, тъй като споделяме един език, едни обичаи и една култура. И така, когато после когато посрещнахме нашите събратя сирийци, не ги изолирахме в лагери, не ги третираме като бежанци, не им даваме правото да работят в саудитското общество. Даваме им възможност за здравни грижи в болничните заведения, да изпращат децата си на училище. И всичко това можете да проверите при е, с посланника на Европейския съюз в Рият, както и е, при представителството на Върховния комисариат за бежанците. Сега ще дам думата на доктор Нохан, за да отговори на останалите зададени въпроси. Е, е, Благодаря, уважаеми членове на парламента. Благодаря на Комисията по външни работи е, към Европейския парламент, която е наш домакин днес. Всички зададени въпроси изтъкват интереса на цяла Европа в нашата страна. Всички очи са вперени в нас. Зададохме те редица въпроси за положението на жените в нашата страна. Често се съсредоточаваме в не толкова положителните елементи, елементи, които не отчитат напредъка за жените в саудитското общество. Първият такъв въпрос се отнасяше до свободата на движение. В действителност тази свобода не е ограничена, както може да изглежда на пръв поглед – много, мнозина смятат, че жените само е, е, имат ограничена свобода на движение в Саудитска Арабия. Не, те могат да се придвижват свободно в и извън страната, зачитайки обичаите. Сърцевината и е, ядрото на нашето общество е семейството. Семейството осигурява стабилността в нашето общество. И какво проистича от тук? стабилността на нашето общество зависи от стабилността на семейството. Следователно имаме не просто закони, уреждащи социалния живот, но имаме и социални узуси и обичаи, които позволяват на жените да се развиват, както го иска и самото общество. Незачитането на обичаите би било против зачи... Е, уважението към жените. Когато една жена отива да си извади паспорт, нейния баща, съпруг или брат може да се подпише за това и тя тогава ще е напълно свободна да се придвижва. صغيرة التي لا نهدف أيضا إلى استثارتها и този въпрос може да даде отрицателен нюанс в наш, за, на, отри, да остави отрицателно впечатление за нашето общество. Има много напредък за жените в обществото ни, но за жалост прожекторите, е, светлината на прожекторите не е върху този напредък. Населението на нашето общество в нашата страна е, е младо. Не много жени са имали възможност да имат да учат в университет. също времено. 50% от притежаващите университетско образование са жени, така че достъпа до университет е еднакъв както за жените, така и за мъжете. Възнаграждението за една и съща работа също е еднакво за половете. Жените също така присъстват в центровете за вземане на решение, представени са в консултативния съвет, шората, но и е, също така в други местни центрове. Жените участват в вземането на решение на политическо ниво, те са консултанти. И това беше факт още 8 години преди жените да имаха право да бъдат членове на шурата, на консултативния съвет. Аз лично бях такъв е, консултант по политически въпроси и имаше и други жени по всички въпроси, свързани с жените, децата и други важни въпроси. Преди да бъде взето решение, има допитване до жените. Така че ние вече участвахме в е, в а, изпълнителната власт, но не по толкова очевиден начин, както днес. Днес има жени представени в Шората. Жените също така са постигнали огромен напредък в а, областта на образованието. Знаем, че има световно известни жени в научната сфера, в литературната сфера. А по въпросите за демографията и населението като цяло, жена от Саудитска Арабия беше съветник на генералния секретар на ООН. Тя беше заместник главен консултант по въпросите за демографията. Не искам да бъда много многословна. Разбира се, в нашето общество съществуват табута и забрани – но смятам, че медиите в някои страни преувеличават тези въпроси. Въпросът за е, шофиране на МПС. Няма забрани жени да са водачи на превозни средства. Тук въпросът е от социален характер в повечето страни. В нашата страна това зависи от желанието на жените да бъдат шофьори. Споделяме това, защото социалния напредък и социалните перспективи ще бъдат все по-положителни за жените. Ще има все повече възможност за творческо изразяване, за иновации, като се спазват условията и традициите в нашата страна. Благодаря. Ще отговоря на въпрос на господин Боргес. Относно италианския гражданин, убит в Египет. Изказваме съболезнования към всички вас и към, целия, към вас и към целия италиански народ. Съжаляваме и за изчезването на граждани в редица държави, като например в някои азиатски държави. Относно отношенията ни с Египет, имаме увереност и доверие в египетските органи за сигурност, както и египетската съдебна власт. Обедени сме, че събратята ни в Египет ще положат всички усилия за да хвърлят светлина върху този въпрос. Не мога да отговоря на въпроса ви, но ще отнеса въпроса до моето правителство, което може да го предаде съответно на Египет. Ще дам думата и на моя приятел, доктор Насер, който ще говори за тероризма и за това, че тероризма се опитва да се прикрие зад исляма. Той ще каже също как тероризма се опита да убеди целия свят, че ислямът е религията на тероризма. Давам думата на моя колега, господин Насех. Той е по-компетентен. Благодаря много. Надявам се, че негово превъзходителство ще вземе предвид факта, че имаме проблем с времето. 40 минути вече надхвърлихме. Времето, господин Касталдо, помолих ви да проявите разбиране към факта, че не ни достига времето. Вие ми отговорихте с една реч. Благодаря много на Негово превъзходителство, че е, направи усилие всички въпроси да получат отговори. Всички ние искахме яснота по много въпроси. Негово превъзходителство е, получава думата за заключителни коментари. Да, действително, само за една минута. Ние сме тук, защото ние поискахме да дойдем, поискахме да, се видим, поискахме да ви чу... изслушаме. Изслушах ви, разбрах, сега вече разбирам по-добре вашата позиция, вашите мисли, вашите безпокойства. А, се, че а, а, и у нас част от вината за това, че не успяваме достатъчно добре да изкомуникираме нещата правим много усилия за това, но моля ви, преди да вземате решения, които засягат нашия регион и нашата страна, сте поканени, когато желаете да посетите страната ни, да видите как стоят нещата, лично да проверите и да видите със собствените си очи, без ние да се месим. Винаги можете да се свържете с нас, с мен, с посланника си на Саудитска Арабия. Готови сме да ви предоставим информация. от там. нататък вие ще си решите е, какво мислите за тази информация, дали ви е достатъчна или искате повече, дали смятате, че е коректна или не. Но поне е, съберете информация от повече и от един източник, е, за да сте сигурни в твърденията си ние сме различни, но ние сме, все пак сме едни и същи. Имаме едни и същи принципи, имаме едни и същи надежди, едни и същи амбиции, желания да изградим страните си е, и семействата си, така че те да живеят в мир и просперитет. И вие и ние знаем, че войните никога не водят до нищо добро. Никой не печели от войните. Всички го знаем много добре и за това ще направим всичко възможно, ще положим всички усилия, всички конфликти в региона да бъдат, да намерят своето решение. И ако работим заедно, ще можем да постигнем много. Благодаря. Уважаеми колеги, продължаваме да работим и преминаваме на следващата тема, а тя е Узбекистан, търговия с текстилни изделия. Госпожа Луначек, тук ли е или вече е отишла на модното шоу? Попитах ви дали още сте тук или сте вече на модно ревю в Узбекистан show. At least not with etiquettes and names. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Имате дума. I can't. Okay, I start. не разбирам какво искате да кажете за е, модното ревю, но нека да започна да се занимая с темата. Става дума за проекто становище във връзка с, с съпътстващата резолюция към споразумението с Узбекистан за двустранна търговия с текстилни изделия. Нека да се спра на два, две положителни развития от последния път, когато обсъдихме темата. Много добре знаем, че дълговременният президент на Узбекистан почина господин Метьоев, временно изпълняващия длъжност президент, е, работи за подобряване на отношенията с Киргистан и Таджикистан и е, освен това е обявил амнистия и това е тема, която искам да включим в резолюцията. Надявам се, че ще се съгласите с това на е, следващото заседание на докладчиците в Сянка и да настоим политическите затворници да бъдат освободени, тъй като не е напълно ясно какво точно има предвид той с тази амнистия. Също искам да е, е, споделя с вас, че има доклади за инциденти с е, защитници на правата на човека и журналисти, както и чужденци и узбекски граждани, които се опитват да, да натрупат документална информация за събирането на реколтата от памук тази година, дали има принудителен труд, е, е, има хора, които са временно е, уволнени, има също подадени сигнали за физическа злопотреба. И в следващата сряда ще имаме среща, на която са поканени и членове на АФЕД, за да и темата с Международната организация по труда. По-конкретно темата за събирането на памука. За мен беше особено важно, преди да вземем решение дали да дадем съгласието си или не за това споразумение, да видим какво е положението на място. Срещата ще бъде следващата сряда и се надявам, че всички вие ще присъствате на нея. Сега, измененията. Има 30 изменения, които са подадени. Много от тях са приемливи. Много от тях могат да бъдат включени в компромисни изменения, които ще ви изпратят или днес, или утре. Също така тук виждам някои колеги от тези, които са подали изменения. И имам няколко въпроса. Ето, например, въпрос към уважаемия колега господин Кукан. В някои от вашите изменения искате да заличите упоменаването на независими контролиращи органи. Искам да разбера защо. За мен независимите контролиращи органи са много важни. Има някои доб... много добри изменения от някои колеги, които високо оценя. По въпроса за точка 6, в която се казва дали или не да се даде съгласието на парламента. Е, до изслушването следващата седмица точката ще остане формулирана във вида, в който е. Има две изменения от колеги, които искат да се даде а, съгласието на парламента, но аз ви, съветвам да изчакваме, да изчакаме изслушването. Благодаря, това е всичко от мен. Чакам, очаквам вашите коментари. Uh, Благодаря, господин председател. Както бе казано, по време на първите обсъждания по темата, НП смята, че трябва да се а, даде положителна препоръка, да се даде съвет за съгласие от комисията Инта. Доклада за напред, напредък по елиминирането на детския труд показва, че има напредък. Подал съм и изменения в тази връзка. Е, радвам се, че има такава съпътстваща резолюция, тъй като тя ни дава възможност да повдигнем друга тема, свързана с узбекистанската памучна промишленост. Но мисля, че резолюцията трябва да продължи да отразява напредък отбелязан в Узбекистан, например изменение 14 и да бъде уравновесена като формулировка. Също така смятам, че ако по-добре работим в сътрудничество с партньорите си там, това ще доведе е, до още по-голям напредък при е, елиминирането на детския труд, нещо, което не виждам формулирано в проекта доклада по настоящем. Господин председател, не мисля, че трябва да виждаме Узбекистан апокалиптично, трябва да го разглеждаме като партньор, може, който може да напредне благодарение на нашето партньорство. Що се отнася до принудителния труд, разполагаме с определен инструмент, членове 2 и 95 от споразумението за партньорство и сътрудничество. И в тази връзка съм подал и съответното изменение номер 6 във връзка с казаното от високо уважаваната докладчица. Да, действително. И аз мисля, че а, има положителни развития в страната с а, поемането на длъжността от новия президент. Що се отнася до независимите наблюдатели, аз съм за, напълно ги подкрепям, но трябва те действително да са независими и техните наблюдения да бъдат обективни. Това е от мен на този етап. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Бетини. Grazie Presidente, io sostituisco благодаря, господин председател. Аз тук замествам колегата Мефей, който ме помоли да говоря от негово име по този текст. Така че ще прочета това, което той е написал. Той съжалява, че не може да дойде. И пише, искам да кажа някои неща по това важно досие. Благодаря на колегата Луначек за това, че написа доклада и за сътрудничеството. Политическият натиск на Европейския съюз по отношение на Узбекистан във връзка с принудителния труд на деца доведе до успех от 2013 година насам Европейският съюз е проведе и една наблюдателна мисия по време на събирането на памука. Има и наблюдения от страна на МОД, така че можем да констатираме положителния факт, че тази мисия е била допусната. Макар, че има напредък по отношение на принудителния труд, той не е цялостен от друга страна не можем да пренебрегнем настъпилите положителни промени. Но натискът върху е, узбекските власти във връзка с принудителния труд трябва да продължи, за да възприеме страната международ, международните стандарти по конвенцията на МОД така че по време на политическия преход тези неща да се постигнат. Само така можем да дадем съгласието си. Внесъл съм две е, предложения за изменения от името на СИД във връзка с резолюцията относно, относно напредъка на узбекските ни приятели. Също така подчертавам важната роля на узбекските профсъ... синдикати в своите предложения. През следващата седмица ще се срещнем с групата за мониторинг на събирането на памука в Узбекистан и ще се опитаме да работим върху компромиси. Благодаря. Благодаря ви. Дано краят на събирането на памука не е като във филма Дон Камило и Пепоне. Una buena, una buena mención, señor Brock. Primero quería felicitarle por la Добра бележка, господин Брок. Първо искам да ви поздравя за, за вашите бележки по отношение на Грузия. Аз току-що се връщам от мисия за наблюдение на изборите. Така поздравявам ви за точността на преценката. Сега за доклада госпожа Луначек е свършила чудесна работа. Ние смятаме, че споразумението би било от голямо значение за економиката в Узбекистан. Получаваме обаче сведения за принудителен труд и то на възрастни лица. И в комисията Инте констатирахме, че първо трябва да се прецени е, истинността на тези слухове, а това трябва да направи Международната организация на труда МОД. Затова предпочитаме да изчакаме преценката на МОД, нейния, нейния доклад, преди да заемем позиция. Така че трябва да бъдем внимателни да изчакаме още няколко дни. Благодаря, господин председател. Имаме доста резерви по отношение на подобни споразумения, още повече в страни, където има детски труд, принудителен труд, нарушения на правата на децата и на стандартите на МОД. Поздравяваме госпожа Луначек за работата и, но все още не можем да дадем съгласието си за подписване на такова споразумение и аз бих искала да поздравя Орике Луначек и да й благодаря за този добре балансиран доклад. И съм напълно съгласна, че е добре да изчакаме. Да, трябва да а, покажем своя ангажимент, но по правилния начин, да настим за правата на човека. Това е страна, която полицейска държава. Била съм там, а, водих мисия на Европейския парламент, знам за какво говоря. Не става дума само за принудителен труд. Там имам действително голям проблем с принудителния труд, много важен за нас, тъй като става дума за търговия с памук с Узбекистан. Но не е това само. Нищо не се прави за освобождаването на политическите затворници. Полицията и съдилищата са напълно корумпирани, службите за сигурност са навсякъде. И има и е, борби на власт между различните кланове е, сега след е, Каримов. Така че трябва да изчакаме яс аз и да настояваме за реформи на правата на човека. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя казаното от госпожа Луначек. Да, Узбекистан е проблематична държава без демокрация. От друга страна е важно, че е в Европейския парламент съществува волята да се изяснят нещата стъпка по стъпка. Знаем, че Узбекистан е важен търговски партньор на Европейския съюз. И знам, че не само Европейския съюз се нуждае от Европа, а и Узбекистан има нужда от Европа. Да, наистина там няма демокрация, която да е безпогрешна, но къде има идеална демокрация? Ако говорим за детски труд или, както до някои експерти го наричат, дори робски труд – а, трябва да ви кажа, че много задълбочено се занимавах с въпроса и сега изслушах дискусията с представителите на Саудитска Арабия и особено госпожата, която разказа за положението на жените в страната им а, и за това, че нещата са свързани с традицията. А, в Узбекистан също е традиция родителите да карат децата си да помагат по време на събирането на реколтата. Но иначе това, което каза госпожа Луначев, мога да го подкрепя. Um, госпожа Луначек има думата. Благодаря, колеги, за коментарите и за оценката. Може би на господин Кугар мога да отговоря. Съжалявам, че описвате това, което казвам в доклада си като един апокалипт оптимистичен сценарий. Не съм съгласна. Важно е да се признае, че през последните години е отбелязан напредък и то поради това, че през 2013 година парламента сложи край на процедурата по одобрение, поиска да има повече мониторинг и напредък, особено в областта на детския труд. Със сигурност има напредък там. Важно е, че казахме, че това е нещо, което е неприемливо, социално неприемливо вече. Така че ясно ми е, че имаме различни мнения и е, различни гледна точка, дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Но добре е да има мониторинг. Следващата седмица имаме е, среща с е, осъществяващи проследяването, за да видим докъде сме стигнали. Готова съм да направя и компромиси, в зависимост от това, което ще стане ясно от срещата другата седмица. И въпреки цялостната критика, която може да бъде отправена, за мен става въпрос е, за страна, където можем да имаме напредък, където можем да бъдем двигатели на такъв един напредък и трябва да я подкрепяме. Същото е, каза и е временно, временно изпълняващия длъжността президент на страната. Така че ще очаквам реакции към компромисните предложения, които ще изпратя. Другата седмица ще имаме среща с, с осъществяващия мониторинг и се надявам след нея да определим среща на докладчиците в сянка и да приключим. Благодаря. Микрофон за оратора. Няма микрофон за оратора. Äh, äh, Уважаеми дами и господа, радвам се да поздравя сред нас делегация от представители на АСЕАН, Асоциацията на народите от Юго-Источна Азия, по Other visiting members are Mumu Sokua of Cambodia, Mr. Kazit Piromia from... Председателят представя по имена членовете на делегацията. Indonesia. Let me stress that the visiting ASEAN delegation represent opposition and ruling parties and speak in their personal capacities. Позиционната и управляващата партия също трябва да ви уведомя, че утре ще имаме размяна на мнения по, в подкомисията по човешки права. Затова предлагам да не разглеждаме въпросите за човешките права сега, тъй като утре ще ги разгледаме, а днес приоритетно да се а, посветим на други въпроси, но разбира се, вие решавате. Комисията АФЕТ състави нов доклад за отношенията между Европейския съюз и Юго-Источна Азия. Господин Бютикофер е докладчик. От последната ни резолюция за АСЕАН през 2014 година Европейския съюз и АСЕАН се съгласиха да изградят стратегическо партньорство за мир и просперитет – това е вследствие на съобщението на парламента за АСЕАН и ЕСА и общите им стратегически цели от 2015 година. Имаме споразумения за партньорство и сътрудничество с седем страни от региона Индонезия, Филипините и Виетнам. За жалост, има отрицателни тенденции в някои азиатски страни, като например уронване на социалните стойности, незачитане на правата на човека и положението на гражданското общество е силно обтегнато. Също така арбитражния съд излезе с решение за положението в южното от Китайско море и териториалния спор, който се води там. Надявам се, че това ще доведе до мирно разрешаване на спора между страните. И сега предлагам четиримата колеги да се изкажат и да ни представят приоритетите си, след което ще проведем дискусия. And uh, therefore, I would like to say that first Mr. Santiago would... Първо, господин Сантьяго ще има думата. Заповядайте. Микрофон за оратора.

Sorry about that. Извинете. Още веднъж е, ще ви предам пожеланията за мир и солидарност от страна на АСЕАН. Благодарим на Комисията по външни работи в парламента за възможността да се изкажем. Ще се спра на три неща. Първо, демокрацията в АСЕАН. Две, е, на второ място, интегрирането в АСЕАН, интеграцията и конкретно на трето място ще се спра по въпроса за Южното, Южно-Китайското море. Ще го разгледам от гледна точка на въздействието върху демокрацията и човешките права. На първо място трябва да кажа, че бъдещето на демокрацията в юго Азия е, е поставено под риск. Правителствата там е, намаляват правата, закрилата и подкопават демократичните институции. Преди няколко години вятъра сякаш духаше в обратна посока. В е, Камбоджа, Индонезия и Малайзия имаше избори и стратегите и, стратезите и наблюдателите смятаха, че ще има напредък в тази насока в региона, но нещата се промениха значително през последните три години с а, военен преврат в Тайланд и крайните мерки в Малайсия, Тайланд, Лаос, Камбоджа, с които се потушават опозиционни групи, включително дейности на законни политики политически партии. Подчертавам последното. Регионът е, е станал е, е много важен от гледна точка на човешките права и е, демокрацията, но последните тенденции са силно обезпокоителни. Има все повече погазване на правата на човека и активистите са все по-изложени пред риск. Много от нашите колеги са в затвора, те са политически затворници и са обвинени в неправомерни обвинения в редица части на Юго-Источна Азия. Възможностите за много партийна демокрация в този регион намаляват все повече. Ситуацията в Юго-Источна Азия налага световно внимание, изисква световно внимание. Нашата група не може да се справи с проблемите за демокрацията, предпоставени от авторитарните правителства в региона, които не вземат предвид политическите последици от действията си. Те не искат да подобряват гражданските и политически права и да проведат реформи, а демократично избраните лидери в региона, като в Лаос и Виетнам, се обръщат към едни авторитарни политически системи, като в Тайланд, Камбоджа и Малайзия. Както знаете, малайзийския премьер е, в момента е намесен в е, спор за изпиране на пари и продължава същевременно да бъде министър-председател председател на страната. Економическата и политическата стабилност е разклатена. За това трябва да се обсъдят проблемите в този регион и да се помисли как може да се преодолее тази тенденция. В началото на 2016 година 10 държави, членки на Асоциацията на народите в Югоистична Азия, започнаха югоистич... економическата общност за Югоистична Азия, като по този начин сложиха начало на един процес, който се подготвя от десетилетие. Тази общност иска да се позове върху три стълба – економически, политически и социални проблеми трябва да се преодолеят с нея и економическата Кия стълб е основният способ за прилагането му на практика. Това предполага създаването на регионален пазар за улесняването на движението на капитали, инвестиции, услуги и стоки. 2018 година, 2008 година беше основната година за сравнение а, но там но не се говори никъде в тези планове за закрила на човешките права или на гражданското общество. Ето защо няма съответните гаранции срещу отрицателните социални и екологични ефекти на това бързо развитие. Това води до непропорционални ползи за елита, като е, не се вземат предвид маргинализираните гласове. АСЕАН е изправена пред риска да продължи да не удооценява страничните ефекти, като например корупция, погазване на човешките права и е, също трафик на хора в региони това економическо е, развитие, което не взема предвид е, ситуацията на опозицията и различните общности, застрашава бъдещето на региона. Има а, декларация на АСЕАН, в която се насърчава подход е, съсредоточен върху хората и общността, общност, която да споделя ценностите си сред всички. Но за това са необходими стъпки, за да се гарантира, че се чуват местните гладове и че се вземат предвид социалните и екологичните опасения. Така, грижи, е, правата и потребностите на лицата ще взем, бъдат взети предвид е, в политиките за економиките за развитие. Третия въпрос е, е съперничеството от геополитически характер между Китай и САЩ. То влуши нивото на политическа и демократична отчетност на редица държави в Юго-Источна Азия. Нарушенията на човешките права се увеличиха. Предоставя се закрила от тези велики сили – на редица международни форуми. И като цяло демокрацията, е върховенството на закона и правата на човека се купуват. Искам да подчертая, че те са погазани от това съперничество между Китай и САЩ. Във връзка с това смятам, че трябва да се засили гласа на Европейския съюз по тези въпроси, които обсъждаме. И във връзка с това нека очертая някои препоръки, които могат да се отправят. Първо, да се използват всички възможни пътища за повишаване на осведомеността сред държавите членки на Европейския съюз за заплахите за демокрацията в Югоизточна Азия и ефекта за економическите интереси, интересите за сигурността. Също така, освобождаване на лидера на опозицията господин Ибрахим, както и редица политически активисти в Камбоджа, Виетнам, Лаос и други лица в региона. Да се окаже натиск върху тайландската хунта е, по предвид на скорошния случай с е, лаоските власти и също да се окаже натиск върху правителството на Лаос за защитата на човешките права в страната. Трябва да има по-демократичен глас в региона, който да включва подкрепя не на всички участници в демокрацията, включително е, депутати от опозицията, солидарност и да се гарантира зачитането на гласа на гражданското общество и е, групи за свободни и справедливи избори. Тук говоря за Камбоджа и процеса по мониторинг, да се предостави обежище на политическите затворници, които са преследвани по политически причини и да се гарантира, че Европейския съюз защита самоличността на активистите които са преследвани, както и да се гарантира поверителността на срещите с тях. И да се използват економическите лостове, за да се стимулират промените в региона. Да се освободят всички политически затворници и да се окаже натиск, че е, региона спазва ангажиментите си в е, тази насока. Също да се гарантират пътуването на политически затворници до Европейския съюз и предложените търговски изделки с Европейския съюз да вземат предвид процеса по демократизация. Благодаря ви за вниманието. United Malays National Organization. No, Mr. He... Давам думата на опозиционен член на, на Националната ми парламент на Камбоджа. Има противопоставяния там. Какво можете да кажете по темата във връзка с предстоящите избори през 2018 година. Благодаря, господин председател. Аз съм тук като един от деветимата е, опозиционни депутати, осъдена, а, обвинена в съда в Камбоджа за нарушаване за сериозно нарушение на обществения ред, което може да доведе до 20 години затвор. Единствената ми цел е да служа на своя народ и искам да благодаря на депутатите от Европейския парламент, които подкрепиха резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2016 година за Камбоджа. В тази резолюция Европейския парламент изразява своето сериозно безпокойство и осъжда всички актове на насилие, произволно задържане, обвинения и присъди срещу активисти на позицията и активисти за правата на човека в Камбоджа. Един месец след тази резолюция доктор Тан Лей, известен а, критик на правителството, бе убит на една бензиностанция. В... Вчера член на парламента от опозицията е, защитен от имунитет, бе осъден на две години и половина затвор. Вчера служители на, рода, на реда а, приложиха насилие при мирен протест и арестуваха един от участниците. След 19 месеца ще бъдат проведени избори в Камбоджа те няма как да се разглеждат като свободни и справедливи, ако господин Сам Янси не бъде допуснат да се върне от изгнание. И както колегата ми, господин Чарлз Сантьего, току-що каза, ние, като членове на, Европейск... на, на парламента, както и другите защитници на правата на човека, трябва да сме свободни и да можем да си вършим работата без да се страхуваме от преследване. В заключение, искам да направя две конкретни препоръки към Европейския парламент. Освен приятата от Европейския парламент резолюцията, резолюция, ние смятаме, че за да разбере и изпълни своите ангажименти правителството на Камбоджа, що се отнася до помощта за развитие от Европейския съюз, правителството трябва да чуе следното, а именно конкретни мерки, целеви санкции ще бъдат предприяти, включително и ограничения за визите за високопоставени служители, особено онези служители, които са свързани с нарушение на правата на човека, обезлесяване и или за които се знае, че са корумпирани. И накрая, трябва да работим по постепенно прехвърляне на властта от тук до изборите, а не да чакаме да дойдат изборите, защото Вярваме, че в Камбоджа ще настъпят демократични промени. Благодаря, господин председател. Uh, Имам въпрос към вас, господин Казит. Какъв е вашия коментар с, с за риболова? Може ли да повторите втората част на въпроса? Не можах да го чуя. Председателят изключва микрофона си. I am sure, uh, Mr. President, that... Uh... Сигурен съм, господин председател, че настоящото военно управление в крайна сметка трябва да въведе прозрачност в риболова, включително в начина по който се се осъществява в Тайланд и съседните страни, чрез двустранни споразумения, така че тайландски риболовен флот да може да действа по легален, закономерен начин. Второ, що се отнася до структурата на корабите, е, е необходимо да се въведат съответните изисквания и тези кораби да бъдат е, строени със съответното оборудване, за да могат да действат и да отговарят на определени изисквания и да не бъдат е, регистрирани в трети страни, откъдето да се внасят стоката в Европейския съюз. Работя с е, е, знам, че съответните служители в Тайланд е, е, обсъждат нещата в много големи подробности с Европейската комисия. И също така искам да призова Европейския парламент да окаже натиск върху военната хунта, да позволи на политическите партии да функционират нормално. През последните две години реално не са ни били позволени нормални дейности на политическите е, в политически план. Има е, определени групи хора, които, на които е забранено да участват в политическия процес. Второ, Тайланд през последните 84 години след края на е, абсолютистската монархия с големи затруднения се придвижва към, по пътя си напред към съвременна демократична държава. Но се сблъскаме с големи трудности. Неправомерно поведение в парламента, протести по улиците, злоупотреба с властта от правителството, което използва своето мнозинство в парламента за авторитарни решения. Така че, вземайки предвид тези проблеми в политическия живот в моята страна. Искам да призова Европейски парламент да насърчи държавите членки на Европейския съюз да дойдат и да ни помогнат не само на нас в Тайланд, но и останалите страни от АСЕАН, които се опитват да станат действително демократични страни, да ни помогнат за развитие на добри практики, да се насърчи гражданското и политическо образование, Бихме искали да има добра политическа и демократична култура. И затова искам да призова държавите членки на Европейския съюз да ни помогнат да засилим устойчивостта на демократичната структура. Благодаря господин Кази Прамия, виж министър на външните работи на Тайланд. Mrs. Беренс, please. Госпожа Беренс. Okay, thank you very much, uh, Mr. President. Um... Благодаря много, господин председател. Казвам се госпожа, казвам се Мерси Беренс от парламента на Индонезия и заедно с останалите колеги от АСЕАН сме тук, за да повдигнем някои важни въпроси за страните от АСЕАН, що се отнася до демокрацията, правата на човека и, да, и други въпроси. Както знаете, правителството в Джакарта играе важна роля за сътрудничеството в рамките на АСЕАН. От друга страна се сблъскваме с проблеми. Имаме нарушение на правата на човека. И това може би може да се разреши с е, подход на високо равнище. Правителството на страните от АСЕАН възприемат подход за ненамеса, но това води до изключително бавно справяне с проблемите с правата на човека в Камбоджа, в, на, има хора от младсинството Рохингия, които идват в Индонезия, Малайзия, Тайланд и други страни и търсят убежище. Мисля, че има различни практики в страните от АСЕАН, е, разлики в идеологията. Камбодия, Миянмар – и Лаос по-близки с Китай и комунистическата идеология, другите страни са по-скоро либерални и демократично настроени. Така че имаме различен подход към правата на човека в АСЕАН. И трябва да търсим трети участник, трети глас, който да се чуе е, по въпроса за правата на човек. Това беше първото нещо, което искам да кажа. Второто нещо е, че след декларацията от Нюрнберг се засили сътрудничеството в областта на инвестициите, економиката, търговията – и обръщаме особено внимание на въпросите, свързани с правата на човека в споразуменията за свободна търговия. Процесът продължава в момента в Тайланд, Индонезия и други страни. Знаем, че има глави в. Е, знаем, че в споразуменията за свободна търговия има клаузи за правата на човека, но те не са задължително приложими. И за това се борим за това правата на човека да бъдат разглеждани преди да се подпишат тези споразумения и те да бъдат задължително условие преди да се пристъпи към преговори. Тук искаме да повдигнем един въпрос, свързан с механизма преди и след споразуменията за свободна търговия, който се използва за оценка на положението, за мониторинг и за оценка на въздействието на споразумението на свободна търговия, след като то влезе в сила. И накрая, последното нещо, което искам да спомена, е свързано с взаимното сътрудничество между страните в региона по същите въпроси – демократизация, права на човека. Това е всичко от мен. Благодаря. Няма микрофон. Thank you, Chair. Uh, I would first of all... Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на колегите от АСАН за направените изказвания. Подчертахте, своето безпокойство по теми, които безпокоят и нас тук в Европейския парламент. Както знаете, някои от тях са споменати в съответните резолюции. Също времено Действителността е такава, че тези принципи не се прилагат лесно. и борбата е ежедневна. Затова високо цени усилията на тези, които настояват стратегиите в областта на економиката да се комбинират в с онези в областта на правата на човека. Независимо от това, дали става дума за търговия, за споразумение за свободна търговия или е, за инструмента за насърчаване на демокрацията и за дейността на европейски фирми, които разполагат част от своята дейност в страните от АСЕАН. Фирми, които биха могли да служат като добър пример. Още нещо. Друг елемент, който заслужава вниманието ни, става дума за това как можем да намерим институционална подкрепа в тези усилия. Първо, трябва да обърна внимание на настоящата роля на институциите в областта на правата на човека в рамките на АСЕАН. Такива има, макар и с ограничени правомощия. Но не, не може би е възможно да а, поговорим за това как депутатите от страните от АСЕАН е, и тези от Европа могат да намерят по-силни институционализирани начини за сътрудничество. Така че много ви благодаря, че сте тук. Благодаря, че участвахте и че повдигнахте важни теми и ще вземем предвид казаното от вас в доклада, който Европейският парламент взе решение да изготви по отношението Европейския съюз АСЕАН. Коментар на председателя без микрофон. Cancelled. Sí. It's para mí? Ah, no speak. We're waiting. No, I didn't hear you. Quería hacer una serie de preguntas, una de ellas a la representación de Tailandia, ya que se ha hablado de pesca. Редица въпроси към представителите на Тайланд и те са свързани с рибарството. Оттам се изнася много риба, но не всички количества са улов от Тайланд. Тайланд е нещо като перачница за риба т.е. улов от Пацифика и то риба ловена по много разрушителен начин, минава през Тайланд и се декларира в Европейския съюз като тайландска риба. Камбоджа. Е, в страната все още няма демокрация, все още се шири диктатурата на Виш кхмер. Но искам да попитам за детската проституция, защото това е един от най-тежките бичове в тази страна. Сексуалната експлоатация на деца. Как се работи по този въпрос в момента? И още нещо. Той е свързан с наказателния съд срещу престъпленията на червените кхмери. Изхарчиха се милиони евро, има някои хора, които бяха осъдени от Международния наказателен съд. Има ли смисъл за е, Камбоджа да се инвестира в бюрокрация, довела само до две присъди за толкова много години? Не е ли по-добре парите да се инвестират за живите, а не да се преследват пет души представители на хиляди? За Лаос там има а, много тревожно обезлесяване, не само по долината на Меконг. Тоест, хората, които живеят по поречията, биват прокуждани от домовете си, защото това са много а, стръмни а, Бреговете там са много стръмни и те няма как да разширят площите, по които, в които живеят. Има племе, наречено Монг, което е представител на мълцинство и страда много силно. Vielen благодаря. Uh, uh, Ана Гомеш. Благодаря, колеги, че сте тук. Много се радвам, че можем да водим диалог с вас и да, че можем да инвестираме в промяната с вас по ваша насока. Това стана ясно и от, от изказването на господин Бюти Кофер има формалния форум за взаимодействие с нас, това е АСЕАН, но ни е необходимо много повече, защото знаем често, че тези институционални форуми са доста формални и не придават достатъчно смисъл на нашия диалог, на нашето взаимодействие, да се обсъждат важните въпроси, които са значение за парламента, за демокрацията и за върховенството на закона. И първата област за демократизацията се отнася до правата на човека. Вие подчертахте, че много членове на парламента са в затвора, че има лидер на политическа партия, който е в изгнание, който не може да се върне в собствената си страна, Камбоджа. И тук се връщам на нещо, което парламента много да държи, но по което Европейския съюз не предприема действие. И то е трябва много внимателно да разглеждаме кой санкционираме политики, политиците, правителствата, за да знаем кой е отговорен за нарушенията на правата на човека срещу членове на парламента. Това ще е важно за отношенията ни с юго Азия. На следващо място бих искала да чуя мнението ви за нещо, по което господин Хавиер Над спомена е, експлуатацията на деца и как е свързана тя с трафика на хора. Това е, не е проблем присъщ само на Юго-Источна Азия. Той съществува в целия свят. Затова ме интересува вашето мнение, защото от обсъждането ни можем да стигнем до решения за важни действия срещу това явление. На следващо място, борбата срещу корупцията, данъчните обежища, избягването на данъци. Това е много очевидна тенденция в вашия регион, макар и често да се отрича но така или иначе тя съществува. Има и разследваща комисия по документите от Панама. И се питам, има ли нещо подобно направено в вашите страни и няма ли да е добре да се обсъждат повече тези въпроси? Защото, например, Сингапур се смята за данъчно убежище за всички ваши страни. Това е огромно данъчно обежище, където отиват много пари. И ме интересува партньорството за търговия за Тихия океан относно коментарите ви за търговията, труда, какво е мнението ви за това споразумение. Тук в Европа за, говорим за ТПТИ, но знаем, че за американците вашето споразумение за Тихия океан е модела, върху който градим нашето. Така какво смятате тук? Председателя, имате думата за отговор. There are lots of questions, uh, but I guess partition it. Бяха зададени много въпроси, но ще си ги разпределим в зависимост от експертните познания и страните ни. Благодаря на членовете на парламента за това, че подчертаха някои опасения. Ще се опитам да отговоря на някои от тях. Ще започна с последния въпрос относно транс-тихоокеанското партньорство за партньорство, споразумение за партньорство. 12 държави участват в него, като най-голямата от тях е САЩ, то се ръководи от САЩ, в него има 30 глави и някои от най-оспорваните глави се отнасят до разрешаването на спорове между държава и инвеститор, също има глава за околната среда, за труда, за правата върху интелектуалната собственост. Главите за труда и околната среда не са правно обсъждани, обвързващи, но тези за спорове между инвеститори и държава и права върху интелектуална собственост са е, обвързващи. Има много други глави, но няма да навлизам в подробности. И така. Въпросите за уреждане на спорове между държава и инвеститор и правата върху интелектуалната собственост са много важни за всяка страна, включително страните за развитие. Сега има споразумение, според което политиката ще се контролира и правителствата ще създават политики, ако има проблем с спорове между държава и инвеститор за някоя страна. По-настоящем правителствата трябва да разполагат с максимално ниво на гъвкавост, за да създават политиките си, но тези, този тип механизъм за уреждане на споровете няма да им даде тази гъвкавост. по настоящен имаме система, според която тричленен арбитраж решава по спор между държава и частно дружество. Така ще се дадат права на корпорациите да дисциплинират правителствата. И това решение се взима на изпълнително ниво, законодателно ниво, от парламента. И като цяло този механизъм за уреждане на споровете ще подкопае суверенитета на правителството. Е, законодателната, изпълнителната власт, както и съдебната. Тук не става въпрос за суми от 10-20 е, евро, говорим за милиони евро. Всъщност има дело срещу е, правителството на Германия за огромна сума пари 2 милиарда евро. Малайзия поне не би могла да плати такава сума, не знам дали Германия може. Ако има дело за сума от 2 милиарда евро. Това е сума, която Малайзия, Малайзия не може да плати. Та, е, механизма за уреждане на спорове между държава и инвеститор цели да дисциплинира държавите. Разбирам, че инвеститорите искат сигурност при инвестициите си, но Нашето препо... Нашата препоръка е процеса да не включва трима арбитратори, три, три членни арбитражи, а да се прилага законодателството на съответната държава членка. Правата върху интелектуалната собственост са много важни, защото те засягат авторското право и патентите. Днес един от основните спорове се отнася до достъпа до медицина. Все повече хора, включително в Азия, нямат възможност за достъпни, достъпни лекарства поради тяхната цена. В споразумението за партньорство в частта за патентите се предвижда удължаване с 20, дори над над 20 е, години, според което корпорациите и правителствата могат да имат увеличение на патента от 20 на 25 години и така нататък. От примери в други области знаете, че когато се изисква удължаване на патента от фармацевтична компания, то е защото удължаването на патента води до повече печалба за компанията. Инвестициите на дружеството се възвръщат още през 5 години, първите 5 години на производството и следващите 15 водят до свръхпечалби. И още 10 години удължаване на патента означава повече задлъжняване и все повече хора, които няма да могат да си позволят лекарства. А лекарствата не бива да са е, скъпи, защото са необходими за, у, за съществуване, за борба срещу заболявания. Но в този случай лекарствата стават недостъпни поради високата си цена. И сега имаме споразумение, което позволява възможност за удължаване на патентите и това ще ускъпи лекарствата за обикновените хора в нашите страни. Ето това е още един проблем с транс-тихоокеанското партньорство. Под, е, подкопава се правото за достъпни здравни грижи. И тук отново се връщаме на въпроса за правата на човека. И тук смятам, че Европейския съюз и комисията, която води споразумение по, е, за свободна търговия с редица азиатски държави. Има с Сингапур, в момента се обсъжда с е, Малайзия, Тайланд и Филипините. И мисля, че там се върви в посока същите разпоредби за уреждане на спорва между държавен инвеститор и права върху интелектуалната собственост, както и говорим, както присъстват и в транс-тихоокеанското партньорство. За това смятам, че Европейския парламент трябва да гарантира, че оценката и тези пакети и споразумения е, защитават правото за достъпна здравна грижа. По въпроса за Лаос и язовирите. Това е много важен въпрос. Изпратихме делегация с членове на парламента, които посетиха реката, отидоха в избирателни райони за строежа на е, язовирите и техния ефект е върху живота на хората. Има едно сериозно притеснение тук. Една от причините, поради които поради която проучихме въздействието на язовирите в Лаос върху реката Меконг, е, е така наречената програма за отговорни инвестиции в Юго-Источна Азия. Защото смятаме, че проекта, който испанският член на парламента спомена, е, включва китайски язовир, който се изпълнява от малайзийска компания и беше направен доклад пред Комисията за човешки права на Малайзия поради нарушаване на човешките права. За жалост, компанията изпълнител отказа да участва в дискусии или да преустанови проекта. Така че този проблем в момента се разглежда на регионално ниво. Може би е пре Европейския парламент да го подчертае и да подчертае опасенията свързани с него. Благодаря. Председателя, благодаря. Има ли други желаящи да отговорят? Мога ли да кажа няколко думи относно прозрачността на рибарството, в рибарството? Искам да призова Европейския парламент да окаже натиск върху тайландското споразумение и да включи двустранни споразумения за рибарство с съседните страни Индонезия, Малайзия, Филипините и специално Мианмар. Без такива двустранни споразумения ще става въпрос за незаконен риболов. Когато има сключено споразумение, може да започне процеса по мониторинг и да гарантира, че правото на происход на рибата наистина се спазва, когато крайният продукт дойде в Европа. На следващо място Международния наказателен съд и червените хмери. Този въпрос се поставя редовно. Там, партията, е, лидера на партията е на власт от 30 години. Той е бив член на червените край, кмери. Как можем да имаме просрачност при вземането на решения, при положение, че всички въпроси се решават в крайна сметка от него? Така че целият процес в крайна сметка е един фарс и ще спра до тук. На следващо място мисля, че трябва да се консултираме с донорските държави относно економическото развитие на Лаос. Трябва да става това в диалог с лаоското правителство, защото Лаос иска да изнася електричество, да строи язовири, централи а това е в ущърп на лаоското население. Затова трябва да има координиране с правителството на Лаос, а не да се позволява на частни участници, инвеститори и дружества от съседни страни да получават поръчки само за преследване на печалба и да не се вземат предвид хуманитарните и екологични аспекти. И накрая, всеки официален контакт на, с югоазиатска институция ще бъде ограничен от авторитарната нагласи на лидерите в този регион. Така че възможностите за неформални контакти, за работа заедно, съвместна работа, както е днес, ще бъдат високо оценени. Аз съм от Тайланд и в качеството си на тайландец. Ако има клаузи в и, и в споразумението за свободна търговия с Европейския съюз по отношение на патентите и това се отрази на достъпа до, медици... до лекарства. Това няма да е правилно, защото трябва да има достъпни лекарства. В противен случай няма да сключим споразумение нито с Европейския съюз, нито с САЩ. Сигурен съм в това, защото в противен случай ще има протести в страната. Благодаря ви. Uh, Благодаря много. Този дебат ще продължи в подкомисията по права на човека утре. Тогава ще се спрем по-нашироко по тези въпроси. Благодарим ви, че бяхте тук. Сега продължаваме с следващата точка, посветена на Колумбия и мирното споразумение и референдума за ФАРК. Надяваме се, че преговорите за мир ще продължат и ще се стигне до решение. Изпратих поздравително писмо на президента Сантос за това, че бе удостоен с Нобеловата награда за мир. Е, започваме дискусията. Господин Грандес, имате думата. Sí, gracias, señor presidente. Ya sabemos que estuvo... Благодаря, господин председател. Знаете, че бяхте в адхок делегацията за Колумбия. Знаем също така колко така резултатни са били бележките ви. Като председател на делегацията за а, наблюдение на референдума през октомври. Сега имам възможност да информирам комисията как протече пътуването. Благодаря на Рамон Хаура за това, че а, работи с мен. Благодаря на, за вашето доверие. Благодаря на колегите, които ни придружаваха на мисията. Ще дам възможност и на останалите членове на делегацията да се изкажат лично. Хамон Хала беше също член на делегацията и той заместник председател на Евролат. Lituania, Soraya Post, de Socialistas y Demócratas por Suecia, eh, Boris Zala, de Socialistas y Demócratas por Eslovaquia, Nikolai Barikov, de ECR eh, por Bulgaria, Izaskun Bilbao, del Grupo ALDE por España, Николай Брайков от България, от Испания господин Гонзалес, Гуе от Испания, Луначек от Зелените, Австрия, както и заместник председателя на парламента. Адход делегацията. Извърши, осъществи мисия по наблюдение на референдума в свои референдуми, в свой резолюции бях Европейския парламент, така или иначе беше подчертал подкрепата си за процеса на демократизация и това беше и повода да бъде изпратена а, делегацията. посланниците в, на, посланника на САЩ, членове на Конгреса на САЩ, представители на Демократическата партия също бяха там и ние се срещнахме с тях. Срещнахме се и с премьер-министъра. Министъра. Всичките ни разговори с представители на с лидерите там протекоха в много открита атмосфера. Никой обаче не очакваше, включително и президента, че резултатът ще бъде не. Освен това посетихме и центъра на Лапас и се срещнахме с представители на жертви. Бяхме и в Монтесте Мария където, знаете, им, имаше атентат както от страна на ФАРК, така и от страна на паравоенни части с много-много жертви. В края проведохме заседание с председателя на комия, ръководителя на мисията на Европейския съюз там. Проведохме и пресконференция и, и издадохме прес съобщения. заключението ни беше, че тези 52 2,1% гласове против преобладаваха. Защото всички бяхме с впечатлението, че в Колумбия започва мирен процес и наистина не можехме да разберем този резултат. Ние, разбира се, приемаме решението на народа, Така че в своето комюнике просто се обръщаме към страните да продължат усилията си за мир и да се придържат към поетия ангажимент да не прибягват до насилие, като по-нататък в документа припомняме за жертвите и за това, че подкрепяме мирния процес в Колумбия. така че да призоваваме да се страните да се придържат към ангажиментите поети и пред Европейския съюз. също така изразяваме подкрепа и за приемствеността между специалните пратеници на Европейския съюз в Колумбия, за мирния процес в Колумбия. Ясно е в крайна сметка, че всички желаят мир, но не съществува консенсус по отношение на това как да бъде постигнат той. Сега се говори за преходен процес. Трябва да се намери общо решение, без да се пренебрегва суверенният глас на народа. Президентът възнамерява да предложи а, диалог за начертаване на по-нататъчния път. Ръководството на ФАРК реагира за сега положително. Европейският съюз и за напред трябва да остане важен фактор в мирния процес, за да приключи той успешно. Всички страни трябва да продължат да полагат усилия, за да убедят колумбийския народ в техния смисъл. Връчването на наградата за мир на колумбийския президент даде резултат. Получихме съобщение, че наистина започва процес на диалог в град Кито. Това е новина за онези, които смятат, че нова групировка замества ФАРК. Благодаря. Председателят говори без микрофон. Благодаря. Аз също имах... Аз имах щастието да участвам в тази мисия заедно с колегата Руис де Грандес и други. Първо искам да благодаря от името на комисията и от името на Европейския парламент за възможността да участваме в тази мисия. Не за първи път посещаваме Колумбия. Преговорите за мирния процес бяха трудни. В крайна сметка дадоха резултат и се проведе референдум. Така или иначе той мина Просто ще кажа две думи за резултатите от него и за моята прогноза за това, което ще се случи в страната. Ние от Европейския парламент следихме преговорите с ФАРК и смятахме, че това е лъч надежда за колумбийския народ, който така или иначе страда от структурни проблеми и някои така катастрофални явления след 50 години насилие и безброй жертви, преговорите за мир представляваха шанс. Така или иначе, знаете резултата от референдума? Начина по който е, се получи той беше доста разочароващ. Самия референдум протече мирно но резултатът беше разочарование. Сега настъпва време за, на несигурност за страната. Ние всички смятаме, че мирният процес трябва да бъде необратим. Това е и мнението на по-голямата част от колумбийците, колега де Грандеско каза, но за сега положението е много крехко. През последните дни и седмици все пак сигналите бяха положителни. Президентът Сантос се срещна с различни лидери, обмисли а, причините, довели до а, не, нето на народа. Разбира се, че има различни тълкувания. ФАРК също изпълнява лъчи сигнал, че смятат да продължат мирния процес, т.е. да се откажат от насилието. Мисля, че и Нобеловата награда за мир беше много сериозен сигнал за това, че през следващите месеци трябва да се полагат усилия Работата вече е започнала, има намерение за преговори с Лен. Международната общност ще продължи да подкрепя мирните усилия в Колумбия като разбира се трябва да се договорят гаранции, които да бъдат спазвани от всички засегнати страни, за да бъдат убедени и онези, които бяха против. Благодаря много, господин Брок. Нека да благодаря на господин Дегранде за успешната мисия за наблюдение на изборите от страна на Европейския съюз, но а, защо няма такова внимателно наблюдение на различни резултати, включително референдума, защо такива сложни въпроси се поставят на плебисците, области, в които а, трябва да вземат а, е, защо сложните задачи е, се задават не на плебисцити, а само простите? Аз бях за не на референдума. Аз е, разбирам тези, които са гласували с не на референдума. Е, защото а, те смятат, че не трябва да оставят престъпленията ненаказани. А, как може да се действа? Възможно ли е с а, решението да бъде 5 години изгнани за върховните лидери на ФАРК, така както бе направено с Юлия Тимошенко? Господин Нарт. Благодаря, господин председател. Споразумението за мир в случая се оказа лошо споразумение, защото първо се търсеше равновесие между баланс и справедливост. Такова нещо не е възможно. Пак повтарям, резултатът за мен беше отрицателен, но пътят по който беше постигнат заслужава подкрепа след 70 години насилие. Нещо подобно на положението в Венецуела. Сега в е, този парламент трябва да обмислим дали, да не се, дали не се намесваме в решението на народа. Независимо от това дали решението му ни харесва или не, нямаме право. Спомнете си, в Молдавия се намесихме в изборния процес, сега и в Колумбия го направихме. Да, резултатът не ми харесва, но още по-малко ми харесва да се месим в демократичните процеси. 40% от населението гласува, 20 гласуваха за, 50, т.е. по-голямата част гласува против, по-малката за. А, но има две неща, които тук никой не каза. ФАРК държаха търговията, първо ФАРК държаха търговията с наркотици. Те бяха най-силната групировка в тази търговия. Никой не говори за това, че трябва да се разрушат мрежите на тази търговия и за това, че мирният процес ще, би могъл да легализира а, търговците на наркотици. Никой не познава мрежите, които имат. Да. Другарката Тимошенко също не също държи в тайна своите контакти. Контакти и никой не я е карал. А, в случая с Колумбия, разбира се, че разпространителите на наркотици не желаят да разкрият контактите си, те нямат интерес. И на второ място амнистията. Амнистията ще трябва да се заплати от джоба на колумбийския народ. Фарк няма да даде пари те предпочитат, защото предпочитат да си запазят капиталите, логистиката, както в търговията, така и по отношение на финансите. Обеден съм, че мирният процес ще продължи и той е необратим и с Лен вероятно ще има а, мирно споразумение. Но нека да не говорим за мир, когато в Колумбия продължава да процъфтява наркотърговията и то в същите ръце. Госпожа Луначек. Um, Благодаря и аз ще говоря испански. Аз бях също член на мисията. Искам да благодаря на, съпред... на двамата съпредседатели, защото мисията беше доста необичайна за нашия парламент. Всички евродепутати, които присъстваха, бяха на едно мнение по отношение на това какво ще питаме, какво ще говорим. Просто от самото начало бяхме доста единни. Вече беше казано достатъчно за референдум. Аз много добре помня гласуването. Беше а, в неделя. С колегите бяхме на големия площад в града. Ох. Están acostumbrados, es una guerra perfecta. Този губер... гувернер заяви, този управител, извинете, зави, че хората са свикнали с тази война до такава степен, че не могат да направят сравнението с това, което хората могат да спечелят от мира. Това е била перфектната война, а пък сега споразумението не е перфектно. Но това е единственото, което може да се постигне на този етап. Така че която и политическа група да сме, е, всички много, много тежко понесохме това, че споразумението не е прието. Сега започваме отново може би с подкрепата на Нобеловата награда за мир, е, щеше ми се ем, гласът да е да, на, това да е решението на референдума. Федерика Мелгерини е, каза същото в понеделник след гласуването. Тя каза, че ще предложи на съвета да се подкрепя процеса по различен начин, различен от споразумението, по което се гласува. Също времено става дума и ФАРК да се изключи от списъкът на терористичните организации, нещо подписано, постигнато с подписването на споразумението, а не е, решено е, решавано от референдума. По подобен начин се развиха нещата и с Брексит. Имаше много полуистини, много лъжи в кампанията за този референдум и беше много трудно да се гласува с да, е, защото стана ясно, че някои членове на ФАРК е, даже ще получат пари, за да се реинтегрират обратно в нормалния живот. Ще получат пет места в Сената, пет места в Конгреса, за да бъдат интегрирани в политическия процес. Но, както казаха колегите от делегацията, министър Фарда заяви, че да, бившите бойци на ФАРК ще получат плащане две години, плащания за е, две години от тук нататък, но това би струвало по-малко, отколкото един единствен ден бомбардиране на техните е, лагери хората, които глас... Е, хората в селските райони, които са изключително засегнати от конфликта, гласуваха с да. Но хората, които гласуваха с не, са от е, градовете, където не се усеща толкова този конфликт. Журналист от Експектадар написал в Твитър «Магическия ре... реализъм се превърна в трагически реализъм». Сега тук в Европейския съюз и в Европейския парламент сме длъжни да дадем своята подкрепа за процеса, за да продължи той да се постигне мир, който не е трагичен, а реалистичен. <laughs> Данке, зер. Търговията не е била с кокаина, а с мед, казва председателят. Да сме туди 100 мисия показали привържен. Благодаря много, господин председател. Казва господин Петърле. Е, с тази мисия показахме, че искаме мир в Колумбия. Въпросът, е, разбира се, е, нещата, разбира се, са много сложни и този ем, договор трябва да продължи да действа, споразумението трябва да продължи да действа. Нобеловата награда за мир е, укрепи позициите на господин Сантос и той ще продължи работата по мирния процес, така че се надявам Европейския съюз и Европейски парламент да продължат да го подкрепят. Благодаря. Мога само да се присъединя към а, това, което казахте. Винаги, когато има подобни преговори за мир, резултатът е несправедлив към няколко към една част от засегнатите. Както каза госпожа Луначек, по-добре е да има такова споразумение, отколкото то да се провали. Разбира се, разбирам какво е причинено на толкова много семейства, разбирам недоверието, разбирам това, че не им харесва, че палачите ще останат безнаказани. Лично аз не съм чак толкова сигурен, че след сегашния провал а, ще може да се доведе до край а, е, мирният процес, ако, а, ако това не стане, а ще, ще струва твърде, твърде скъпо на Колумбия. Така че доколкото можем отвън да помогнем, трябва да помогнем да не се изпусне момента и все пак да се стигне до сключване на споразумения. Много съм благодарен на колегите за а, отчета, така че ще ви помолим да ни дадете някакви препоръки. Благодаря за доклада. Сега преминаваме към Грузия. Кой ще направи отчета? Госпожа Гомес. Вие докладвате по всичко. Да, много се радвам, че посетих Грузия с делегацията на Европейския парламент. Добре беше посещението. Имаше представители на ОСР, Съединените щати, Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на ООН. Работихме добре с всички колеги и в крайна сметка а, така се стига на и до последните а, заявления за медиите и а, до пресконференцията. Знаем, че не е лесно да се че всъщност залогът е демократичното консолидиране на Грузия. Беше добре, че се взе решение за либерализиране на визите. Много в Грузия приветстваха това решение. Разбира се, и изборите не се проведоха в Южна Осетия и Абхазия които са окупирани. Но в останалите части на страната хората си свършиха работата добре. Бях много впечатлена от председателката на Централната избирателна комисия, която отлично си вършеше работата, която приветстваше нашите препоръки и която бързо действаше, за да ги приложи на практика. Разбира се, това, което за мен е особено важно, е, че в коментарите си бяхме, работихме изключително по същество, подчертахме изключително професионалния начин, по който се проведе гласуването. Жените играеха важна роля имаше много жени в избирателните секции. Имаше обаче и доста места, които бяха твърде пренатоварени и за целите на прозрачността бяха назначени твърде много хора като вътрешни наблюдатели, които очевидно не бяха вътрешни наблюдатели, а наблюдатели от партиите, по-конкретно от управляващата партия. Имаше и някои, няколко инцидента, особено сплашване в няколко, на няколко места, включително и Тбилиси, където можахме да а, отидем лично и да съберем информация. На това изобщо не е необходимо и въобще не е а, помогна на управляващата партия, която а, е, спечели изборите. Казахме а, е, това, заявихме го и това е важно. Подчертахме и на е, това, което се е случило по време на кампанията. Много напрежения, които кулминираха в експлозия на бомба в кола а, а, срещу депутат от опозицията, който се е кандидатирал на изборите. Много сериозен, много тежък инцидент, нещо, което бе признато от всички управляващата партия, включително министър-председателя. Настояхме разследването да продължи изключително внимателно и това е сериозен проблем на липсата на наказание за отговорните за подобни инциденти е нещо, което, за съжаление, е част от съветското наследство на Грузия. Използването на нелегални записи с много е, тежки последици за личния живот на хората, например, е е също недопустимо. И този тип събития всъщност отклоняват вниманието от основните елементи, които подлежат на политическа дискусия. Наблюдателите организираха дебат с всички политически партии, но ЮНР не дойде не присъстваха. Министър-председателя също. Те разговаряха с нас преди това, но не участваха в дебата. Искам само да подчертая, че резултатите са на първи кръг. На, 20, на 30 октомври ще бъде втория кръг. Поляризирани са резултатите. Сега не е ясно дали UNM ще бойкотира или не, бойкотът би бил автогол и предателство спрямо хората, гласуващи за ЮНМ. и защитяващи тяхната позиция в Грузия. И така, надяваме се, че тази поляризация на гласовете няма да доведе до увеличение на случаите на насилие. Руският наблюдател господин Калашников заяви, това не е победа за Русия. Проруската партия беше третата партия, която успя поне на първия кръг да прескочи прага. Е, нещата на втория кръг може да се променят, но той каза, това не е, е победа за Русия. Повечето хора в управляващата партия и в опозицията не са готови да отстъпят пред Русия. I need not uh, repeat what Anna said. I support it broadly. I think... Благодаря. Искам да изкажа своето съгласие с казаното. Да, действително. Двете най-силни партии са разделени милиардерът в тази страна играе сериозна роля и е- има легитимно правителство, имат добри намерения, обаче никога не е съвсем ясно какво става, каква е пълната картина. Дали са там, защото хората са гласували за тях или защото има още един важен човек, който им позволява да съществуват. Така че изпълнителната власт трябва да заяви пред господина Иванишвини ли, че трябва да се въздържа да играе ролята, която изглежда играе, включително парите за предоставяне на средства за кампания и, и това, че партията, която той подкрепя, разполага с много повече средства от, от, от останалите партии това не е здравословна среда за провеждане на избори и това трябва, на това трябва да се сложи край за следващите избори. Също времено бившият председател трябва да приеме, че няма... Бившият президент, извинете, трябва да приеме, че вече не е такъв е, това ще е от полза за всички граждани. Иначе, мисля, че имаме добри причини да подкрепим новото правителство в техните усилия да ме продължат да демократизират страната. First of all, everyone takes part in the second round. Първо всички партии ще се явят на втори кръг. Е, ще е трудно се избегне мнозинство от две трети, защото изборният закон е, е опасен. Системата е такава, че лесно от 48% може да се стигне до мнозинство от две трети разговарях с тях, те ми обещаха за следващия път да променят закона за изборите. И от тук идва следващата точка. Мнозинство от две трети. Имаме много примери за това. То може да бъде а, голямо изкушение за хората в правителството да вършат неща, които не би трябвало да вършат те, а, това е нещо, което се вижда и в държави членки на Европейския съюз. Резултатите не са добри, така че трябва да ги насърчим да бъдат умерени, скромни при използването на тази подкрепа. В крайна сметка, мнозинството не е всичко. Това е мнозинство, но има върховенство на закона, има система, е, ако се злоупотребява с това мнозинство, това би било липса на разбиране на начина по който следва да функционира едно демократично управление и това трябва да подчертаем още от самото начало. Да подчертаем, че положителните развития за връзки с Европа е, може да се окажат застрашени. И може би е, това беше едно от най-важните неща отказаното от отдавна, която искам да поздравя за а, добрия коментар. I have to run. Okay. Runner's world. Okay. No, I'm not standing here. I'm sitting. Colleagues, it shocks me that I'm the oldest, not the oldest, the longest serving. Uh... Колеги, изглежда аз съм най-дълго, с най-дълъг стаж като член на тази парламентарна комисия, така че ми се полага да председателствам. Господин Ван Микес има думата. Благодаря, господин председател. Не ми се ще да повтарям това, което Ана Гомеш, е, ръководителката на нашата делегация, каза. Просто искам да й благодаря за начина по който ръководи мисията, да благодаря и на колегите и да направя няколко коментара. Нашият екип от наблюдатели посети град Бонис Това е интересен регион, поради това, че е обед, об, обитаван от различни малцинства, азербайджанци, и арменци. Имаше градове, където не живеят никакви етнически грузинци. А това, което грузинската власт демонстрира по време на тези избори, беше да е едно доста толерантно отношение – по спрямо етническите малцинства. Например, информацията беше предоставена и на техните езици, не само на грузинци. А, имената на кандидатите се изписваха съответно и на техните езици, което беше много добре за регионите, където наистина не всички говорят е, грузински. Що се отнася до инцидента с колегата Хавиер Над, бяхме в града. Бяхме приканени да напуснем града. За съжаление не можахме да го видим добре, защото бяха блокирани улиците, но това, което чух е, че е имало човек, който се е опитал да гласува повторно, което е недопустимо и се е стигнало до конфликт. А, тук трябва да кажа, че във всяка избирателна секция, ние посетихме 12, имаше по децетина 12 души, хора, които се навъртаха, питахме ги какво правят, те казаха ми гледаме. Нещо, което така провокира известно напрежение. Девет хиляди на брой бяха местните наблюдатели – Мисля, че грузинското ръководство малко беше попрекалило с мерките за сигурност. Европейският парламент беше критикувал Грузия доста остро за това. Разкритикува Грузия доста грозно, че просто доплираха презастраховаха се, проверяха паспортите, слагаха печати по ръцете. В Латвия такова нещо не съм виждал. А на тези избори мерките за сигурност и против фалшификации а, бяха много сериозни. А, нямаше установени фалшификации действително. Сега остава да изчакаме втория тур и резултатите от него. Благодаря. Ана Фатига, проша. Ана Фатига има думата. Э, Благодаря, господин председател. Разбира се, съгласна съм с а, много от нещата, които се казаха за мисията. А, ние бяхме малък екип наблюдатели, но много ефикасен и добре ръководен от Ана Гомеш. Затова искам да я поздравя с, за ръководството на тази мисия. Няма да повтарям много от казаните опасения, но цялостната ни оценка на изборите беше много всеобхватна тя включваше редица подробности и редица елементи, будещи притеснение. Затова имаме голяма стойност. Затова нашето, нашето наблюдение имаше голяма стойност. Сега искам да изразя притеснението си за следващите три седмици и времето след тях. защото доколкото знам, има твърдения за сплашване и участие на администрацията в периода преди изборите. Това буди притеснение. Третата партия е открито проруски настроена и е, това внася промени в грузинския парламент. Е, има две малки партии, които очевидно са проевропейски настроени. Едната водена от Узубашвили, а другата от Аласаня. И тези две партии със сигурност понесоха загуба. Едната от тях и всъщност двете от тях бяха в коалицията, въпреки че те имаха различни политически линии, мога да кажа, че и двете партии бяха една много отговорна опозиция. Мога да си представя какъв тон ще добие дебата в а, бъдещия грузински парламент, където партиите ще са различни. Това буди притеснение. Тук а, трябва да се спомене и гласуването по Стратком. На следващо място трябва постоянно да повтаряме, когато говорим за устави, че за да се запази истинската опозиция в Грузия, е жизненно важно да има медиен плурализъм. Споделя мнението на председателя и на мнозина от вас, че е много важно да се продължи с работата. Моя съвет беше да да има тази партия да, да, бъде остан, да остане в опозиция, да бъде парламентарна партия, т.е. да остане в парламента, за да има демократична система и да се използват лостовете, които предоставя парламента. Но тъй като нейният лидер е в затвора, има случаи на сплашване, финансови нередности в предизборната кампания. и определени твърдения относно почтеността и като опозиционна партия. Всичко това е опас... притеснително. Важно е да присъстваме и на втория кръг от изборите. защото резултатът от тях ще е оценяването на демократична Грузия. Благодаря много, Петрес Остравичес. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с оценката на колегите ми днес. Изборите се проведоха съгласно установения ред, но им бяха установени някои нередности преди деня на изборите. Важно е това да бъде казано ясно и да се поставя този въпрос винаги, когато се срещаме с представителите на Грузия. Управляващата коалиция използва някои трикове, ако позволете, позволите така да се изразя, срещу опозицията и то понякога по на нечестен начин, включително стигна до заплашване на живота на членовете на опозицията, сплашване, турмоз, различни начини бяха използвани. Това, което се случва в Грузия след първия кръг от изборите, ясно обединява позицията за грузинската мечта. Може би има две трети от мандатите в парламента. И следващия основен извод е пълния разрив на опозицията. Особено по отношение на двете либерални партии, които са объркани. Аласания реши да се откаже от, то, от участие в а, втория кръг от изборите. Нещата не са положителни. И ако резултатът е, е отслабване на опозицията, не това ще е политическата картина, която искаме да видим, защото ние искаме едно здравословно съперничество <laughs> между политическите партии. При все това ние трябва да бъдем в Грузия, трябва да спазим обещанията си към нея. Либерализацията е нещо, което бяхме обещали, тя не, не е заради изборите, а е признаване на реформите, които бяха осъществени. Така че ненужното забавяне от страна на Европейския съюз ще доведе до съответните въпроси и опасения у грузинците. Затова искам да използвам нашата комисия, за да я приканя да вземе необходимите решения, за да поиска от водещите преговори в комисията Либе да водят едни отговорни преговори, за да може да бъде готово споразумението, споразумението на време и то не само с Грузия, а и споразумението с Украина. Относно изказванията на руски депутати, че Грузия сега се намира в по-добра позиция за сътрудничество с Русия и обръща гърба си на Европа, мисля, че тези твърдения са твърде наивни, твърде ранни. Грузия не е, да, Грузия не е дала признаци, че иска да преговаря само с Русия, а не с Европа. Винаги, когато този въпрос е бил поставен, става въпрос за суверенен избор на Грузия. Но изборите може би не разясняват добре политическата картина но аз се надявам, че Грузия ще продължи да бъде наш партньор и ще продължим да работим по разумението за асоцииране, както го обсъждахме. Председателя, може би господин Калашников си повярва в пропагандата. Клерец, имате думата, вие сте последна. Thank you. I'll, um, <laughs> I'll try and listen better next time. <laughs> But, uh, I... Благодаря. Много накратко всичко, което се каза до тук вече, е, което исках да кажа, вече се каза. Благодаря на Анна за умелото ръководене на делегацията. Относно бъдещето и ангажиментите за либерализацията на визите, тези ангажименти бяха поети на ясни основания, така че не трябва да се променят. Сега предстои втория кръг от изборите, но това, което мога да добавя към казаното до тук, на първо място не, не бива да забравяме, че е, че партията APG не спечели 5%. Е, UNM, Обединеното е, движение, национално движение, имаше добър резултат и ще завърша с а, една положителна нотка. Е, Ана каза, че председателката на избирателната комисия е жена и е готова да вземе предвид някои от отправените критики. също избирателната администрация като цяло се ръководи от жени, включително и по региони. имаше е, пренаселване на избирателните секции поради големия ентусиазъм и желание за наблюдение и също така твърде ограничените секции като помещения. Интересно ще е да видим кои партии ще влязат в парламента в резултат от тези избори и какви ще са отношенията, които ще се изградят е, след тях. Благодаря. Председателя, благодаря. С това приключваме коментарите от колегите. Ана, имам малък коментар тук, нещо, което е много важно. Не, когато говорим за грузинската мечта, би било вредно за демокрацията, ако се ако, ако се подходи арогантно. Разбира се, ще видим какво ще се случи на втория кръг по отношение на ескалирането на насилието. Тук националните органи ще трябва да се справят. Съгласна съм с казаното от Клери и от преждеговорившите относно променещата се картина. И на пресконференцията попитахме дали намаляването на представителството няма да е в ущърп на, за демокрацията. Но най-важното, което трябва да видим тук е кой ще е в опозиция и трябва да изпратим ясно послание на ЮНМ, че това да обмислят да бойкотират парламента би се отразило изключително отрицателно на демокрацията в Грузия. Председателя, благодаря. С това приключваме заседанието. Следващото заседание ще се проведе на 20 октомври, 9 часа. Благодаря. Председателя любезно благодари на преводачите за това, че останаха по-дълго.